Uh, uh, Бих ви приканила да заемете местата си. Така ще имаме достатъчно време, за да си свършим работата. Първата точка е приемане на дневния ред. Мисля, че нямате проблеми с това, така че обявяваме дневния ред за прият. Втората точка е одобряване на протоколите от заседанието на 16 юли 2009 година. И тук няма коментари. Приемаме протоколите. Съобщение на председателя. Точка 3. Единственото съобщение е, че в момента заседанието се излъчва на живо по интернет, така че ви моля да се държите прилично. Така стигаме до точка 4 приемане на проектографика за 2010 година на заседанията на Комисията по економически и парични въпроси. Той е същия с едно изключение от предложението на координаторите на 21 юли. Всъщност 22 и 23 февруари, всъщност след обед, не можем да имаме заседание, защото много други заседания ще се проведат на много други комисии, но като цяло, както вече ви казах и преди, имаме повече заседания за следващата година с оглед на нормативните документи, които трябва да приемем ако нямате възражения до края на заседанието тази вечер, проекта за график за заседанията ще бъде прият. Благодаря. Така, преминаваме към точка 5. Размяна на мнение с господин Дейвид Туиди, председател на борда по международни счетоводни стандарти. С удоволствие приветствам господин Дейвид тук. Последния път, когато бяхте тук беше на 10 април 2007 година. Не ми се струва да е минало чак толкова много време от тогава. Сега ще ни направите едно представяне в рамките на 15 минути, посветено на счетоводните стандарти, финансовата криза и промяната на международен счетоводен стандарт 39. Ще говорите за сътрудничество между борда по счетоводни стандарти на САЩ и другите бордове. Ще говорите из изхода от Г20. Доста информация има там. Имаме на хартия вашата презентация. Надявам се, че тя ще бъде раздадена на всички съвсем скоро. Координаторите разполагат с друга информация, свързана с контекста на вашето представяне тук. Така приключваме и ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламентарната комисия по економически и парични въпроси, за мен е удоволствие отново да съм тук сред вас и да обсъдя въпросите, които простичат от финансовата криза. Ще се огранича до финансовата криза, макар че ние не се занимаваме само с това. Ако имате въпроси по други теми, ще отговоря с удоволствие. Един тексаски милиардер провеждал много пишни партията и те свършвали винаги по различен начин. На едно парти е, той е, осигурил един басейн с много крокодили и казал, че първият човек, който се осмели да влезе, ще получи 10 милиона долара и дъщеря му за жена – всъщност или а, дъщерята и един човек се осмелил, а, скочил вътре, успяли да го измъкнат в последния момент. А, Милиардера го попитал какво искате, 10 милиона или дъщеря ми и той е казал дайте ми човека, който ме бутна в басейна. Става въпрос за паралели с финансовата криза говорим за критична ситуация за Европа, за света, имаме няколко години пред себе си, в които трябва да трансформираме финансовата структура на света. Радвам се, че аз като председател мога да ви дам информация за това какво се прави и се радвам, че и други мои колеги ще могат да идват да казват какво се прави. Миналата седмица имаше заседание на лидерите на Г-20. Там се потвърди необходимостта от съществуването на един набор от международни счетоводни стандарти. Европейския съюз може да се гордее с тази стъпка, защото Европейския съюз първи прие международни стандарти. През 2001-2002 година се взе решение за такива стандарти и много други страни сега ги прилагат. 117 държави в момента използват тези стандарти. Китай се присъедини през 2007 година, миналата година Израел, тази година Чили. Цял набор от страни се присъединяват. Бразилия ще бъде присъединена през 2010 година, през 2011 година Корея, Индия, Япония и Канада. През 2012 година Индонезия, Сингапур, Малайзия, Мексико. Постепенно се предвиждаме, предвиждаме към един набор от стандарти. САЩ е една от основните световни економики, която не присъства тук. Те ще вземат решение през 2011 година дали да се присъединят. Затова в момента в нашата работна програма се опитваме да гарантираме, че международните стандарти не са толкова различни. Също време се опитваме да гарантираме суверенитета. Искаме да ви информираме постоянно за това какво правим. Трябва да правим това естествено за всички заинтересовани страни. Следващата седмица отивам в САЩ, последващата в Япония. Срещнах се с министрите от Екофин, ще се срещна с тях след един месец. Има едно копие прикачено към а, моето изказване пред вас, а, изпратено към лидерите на а, G20, да говоря за едно писмо, което изпратихме. Тук искам да поговоря повече за Европа. Трябва да разгледаме различни аспекти. Опитахме се да включим цял набор от експерти от целия свят, включително от Европа. В САЩ създадохме финансов борт по счетоводни стандарти. Опитахме се да получим мнението на борда за това какво трябва да се прави в условията на финансовата криза. Много от членовете на борда от Европа Ханс Холгер Вос, председател на Холандската организация за финансовите пазари Стивен Хедрел, генерален директор на Асоциацията на британските застрахователи, Мишел Прада, Томазо Падо Аскиопа, който е бивш финансов министр на Италия, Клаус Петър Мюле, председател на надзорния съвет на Комерцбанк и Лукас Пападемо, заместник председател на Европейската централна банка. Какво се случи? Доклада беше създаден в края на юли и в момента се опитваме да приложим съответните препоръки. Какви са въпросите свързани с счетоводство тук. Някои от тези елементи вероятно ще ви се сторят доста отдалечени от вашата работа, но аз съм от Шотландия, идвам от отдалечен район, така че има някакви паралели. Разглеждаме въпросите, които Европа повдига. Първите въпроси бяха повдигнати от форума за финансова стабилност. Сега той се нарича борт. На първо място имаме прилагането на справедливата стойност по отношение на неликвидните пазари. На второ място е, счетоводство за елементите, които не попадат в финансовите отчети и оповестяванията, свързани с риска. Действахме бързо и по трите теми. По отношение на справедливата стойност, се изготвихме доклад през октомври 2008 година. Европейската комисия ни похвали. Знам, че има различно мнение от страна на САЩ спрямо мнението на международните стандарти за финансова отчетност и се опитахме да отчетем това мнение. Опитваме се да постигнем по-голяма прозрачност по отношение на онези елементи, които не попадат в счетоводните баланси. G20 призова за подобни стъпки по отношение на оповестяванията, свързани с риска през март 2009 година. Публикувахме предложения за затягане на разпоредбите. Основният елемент в нашите стандарти е свързан с така наречения IES 39, елемента свързан с финансовите пазари. Много трудно за разбиране как действа точно този стандарт. На нас той ни беше даден в наследство. Разгледахме различни проблеми, които произхождат от този стандарт. Комисията миналата година призова за действия по отношение на справедливата стоеност на неликвидните пазари, пояснения по отношение на задълженията, свързани с кредитните деривати, защо има различни правила, например тези в САЩ, ембедираните деривати и тяхното включване за да се гарантира последователност, както и съществуващите права против нарушаването на стандартите. Вече приключихме нашата работа по отношение на неликвидните пазари. Както вече казах, работим в момента с американския орган определящ стандартите, за да се гарантира последователност. Те предлагат да променят своите стандарти, за да ги приравнят с нашите. Така стигаме до въпроса за рекласификацията по отношение на справедливата стойност и правилата срещу нарушаването, съвета и комисията призоваха да се действа бързо. Нашия първоначален план беше да се преразгледат предложенията, свързани с това, което проистича от международен стандарт 39. Това винаги е било приоритет, затова на 1 април оповестихме един 6-месечен проект, чиято цел е да изготви предложение за тотална преработка на международен стандарт 39. То се нарича финансови инструменти, признаване и устойностяване. Действията на САЩ обаче промениха нашата позиция. През април американския орган публикува предложения, свързани с а, нарушаването и справедливата стойност. Затова ние трябваше да променим графика, свързан с подхода, който обявихме на 1 април. Призоваваше се за равнопоставеност това щеше да осложни нещата. Ако трябва да намалим сложността, трябва да преработим стандарта, а това не е наш приоритет. Искаме да преработим онази част от стандарта, която засяга най-вече правилата за нарушаването. На, да, на заседанието на ЕКОФИН през юни аз потвърдих ангажимента на Международния борт по счетоводни стандарти да работим бързо. През юли ние публикувахме предложение за нов стандарт, който ще засегне въпросите свързани с нарушението и рекласификацията, които повдигна комисията. Дадохме възможност да се правят коментари в рамките на два месеца. Повече от 200 различни лица изпратиха коментари. Срещнахме с представители на различни институции, банки, застрахователни компании, които се занимават с тези въпроси. Имаше проведени допълнителни срещи на борда по международни щитоволни стандарти и вероятно ще се справим на време. Работим в сътрудничество с всички заинтересовани лица като ЕФРАК, комисията, парламента и съвета, за да се гарантира процеса на одобряване на промените. Има няколко неща, които искам да почета по отношение на предложението на Международния борт, по отношение на класификацията и устойностяването. Нашите предложения целят на първо място да се намали сложността на стандарт 39, както и да има финансов инструмент за счетоводство, който да е единен за всички, както беше почетвано през април 2009 година на срещата на Г20 в Лондон. На второ място предложенията отговарят на гледната точка на много заинтересовани лица, включително на комитета от Базел. Освен това се опитваме да гарантираме прозрачност, да се отрази точно економическата реалност. Ние не Предлагаме портфейлите на банките, свързани с заемите, да бъдат разглеждани от гледна точка на справедливата стойност. По-скоро очакваме от банките да работят банките, които работят в в традиционни области, като вземането на депозити и отпускането на заеми, да използват повече принципа на справедливата стойност. Аз приемам исканията на Европейския съюз по отношение на прозрачността. На второ място приемам исканията за намаляване на сложността. Нашия подход се опитва да доведе до намаляване на броя на категориите финансови услуги, които ще доведат само до един метод за справяне с нарушенията. Искаме да се справим с проблемите, свързани с рекласификацията и на второ място прехода ще даде възможност да се премине към други категории. Някои предлагат да си дадем повече време. Вашите предшественици в тази комисия не искаха да приемаме толкова от американските стандарти. Имаше възражения спрямо елементи от американските стандарти, които трябваше да се приемат така наречените оперативни сегменти. Ние разполагаме с различни норми, не искаме да приемем сляпо американските стандарти. правилата за нарушаване на американците се отключват от различни фактори, отколкото тези, а, които ние спазваме. Нашите предложения не са прибързани. Още през февруари 2007 година предложихме подобни практики за малките компании, изготвихме документ за разисквания през миналата година в допълнение към приоритета, който даваме на този въпрос, разглеждаме и други въпроси, повдигнати от Г20. Смятаме, че трябва да се подобрят разпоредбите свързани с четоводството по отношение на отпускането на заемите и загубите на банките в това отношение. Очакваме да има официално предложение през октомври. Надяваме се да има нови предложения, свързани с хеджирането в края на годината. Нашата работа се основава на открити консултации и прозрачност. Е, очакваме с нетърпение всички заинтересовани лица, тази комисия Екофин, централните банки и надзорниците да дадат е, своето мнение. Писмата, свързани с консултациите по IS-39, ще ни дадат възможност да преценим различните гледни точки и ние ценим високо дадените позиции. Гарантирам ви, че се занимаваме с много други неща, освен това. Имаме 9 въпроса, по които трябва да постигнем споразумение с САЩ, за да може да имаме общи стандарти в тази област. Тук се включват пенсиите, лизинга, застрахователните договори. Миналата седмица Г20 поиска цялата тази програма да бъде приключена до юни 2011 година. Ще ви информираме за всичко, което се случва и ако имате притеснения, сме готови да ви държим в течение чрез всички възможни средства. Накрая искам да кажа, че е изключително важно Европа да ни подкрепя в това световно начинание. Вие сте един от нашите основни подкрепещи и оценяваме високо от това. Когато ходех на училище, играх в футболния отбор на моето училище и си спомням един полуфинал – аз бях вратар и тък му да свършим наравно и един нападател ритна толкова силно топката към мен, че аз не можах да я видя. Имах обаче греда на помощ. Няма да получим втори шанс. Затова казвам това. Ако изгубим този шанс, направих този паралел, за да ви покажа, че ако изгубим този шанс, няма да имаме втори. Толкова по отношение на международните стандарти и нашата работа. Благодаря. Um, Много ви благодаря. Микрофона... Микрофонът беше се изключил. Да, вече ни се скараха за това, че ползваме не у нези микрофони, които трябва, казва председателката. И така, първият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 Благодаря ви. Предложенията на групата на 20-те отговарят до голяма степен това, което ние предлагаме. Е един е на глобални стандарти намалява на сложността. И миналата седмица се постарахме да приключим програмата с, САЩ, която трябва да бъде финализирана през 2011 година. Така че това, което правим, изцяло отговаря на предложенията на групата на 20-те. Справедливата стойност. Мисля се, че едно от нещата, които предизвикаха тази криза, е това, че се надценяваше ролята на справедливата стойност. Консултативната група за финансовата криза каза, че недооценяването и недостатъчното отчитане на загубите от различните групи е свързано с проблема с справедливата стойност. В САЩ банките като цяло имаха 25% от активите, които бяха оценени по справедливата стойност. Но загубите проистичаха от това, което се внасяше в документацията за предоставените заеми. И тази информация не се предоставяше напълно или пред или достатъчно бързо. Що се отнася до Базел, смятам, че отговаряме на изискванията на Базел. Нямаме несъгласия с Базел. Новите ни предложения също така са свързани с изискването в документацията за предоставените заеми да се отчита цялата стойност. Ние смятаме, че трябва реалната стойност да се отнасят. Когато няма предсказуемост на паричните потоци, тогава трябва да се говори за справедлива стойност. Ние редовно се срещаме с базовския комитет на всеки 2-3 седмици и няма сериозни разногласия между нас. Благодаря ви. Следващият е господин Белц. Äh, Благодаря, госпожо председател. Сър Дейвид, Искам да ви благодаря от все сърце, че още веднъж така подчертахте важната роля на Европейския парламент. Самата ви поява тук говори за това. Надявам се, че за в бъдеще ще се подкрепяме взаимно все така. Имам два въпроса. Първо, намаляването на оценъчните категории, предложено от борда, се приема от финансовия свят като принос към упростяването на разпоредбите. На второ място разграничаването между справедливата стойност и имоти с велю как се отразява на съответните ценни книги. Как оценявате предложението разпоредбите за балансите да се ориентират според бизнес модела, за да се предотврати това фирмите да трябва да приспособяват стратегията си към закостенели критерии. Втори въпроси. Е, Втори въпрос. Имаше различни критики относно предложенията на борда за финансирането на собствен капитал, в което няма ясна граница между реализирана печалба и загуби. Става въпрос за следното. Примерно, ако се осъществява дългосрочна инвестиционна стратегия, възраженията всъщност са уместни. Как ще възразите на тази аргументация? Благодаря ви. Първо, има четири различни категории в съответствие с сегашните правила. И точно те предизвикаха много проблеми един от проблемите е ясен. Ако вие пазарувате, съответно ще има или приходи, или загуби. Другият проблем е, че ако вие държите някакви ценни книжа и не ги продавате преди матуритета им, това е следващия проблем. След това имаше подозрение, че може би институциите ще задържат книжата и другите финансови инструменти но може би в един момент те ще могат да ги продадат преждевременно преди датата на падежа, за да реализират бързи печалби. Фирмите сметнаха, че не е честно и те решиха да продадат всичко, колкото се може по-бързо. За това беше създадена трета категория налично за продажба. И тази категория създаде също проблем, защото много инструменти биха се задържали при собствениците преди матури, матуритета. Налични за продажба инструменти бяха онези инструменти, които бяха предложени на пазара, но те не водиха до печалби или до загуба, докато не бяха продавани. Тоест тук ние имаме едни правила, които биха могли да позволят да оценим какви ще са загубите. Това са правилата за нарушаване или може би по-скоро за влушаване на стоиността на инструмента. И така че това са и нашите правила, и американските правила, но те са смехотворни. Ние имаме в един стандарт три различни правила за а, влушаването на качеството на финансовите инструменти. Трябва да има ограничаващи правила. Така че ние смятаме, че повечето от инструменти, които са свързани с категорията на лични за продажба, трябва да бъдат преместени в категорията, която е пряко свързана с стоеността. И разбира се, паричните потоци също така трябва да бъдат отразени. Дългосрочните печалби и загуби, за тях въжи факт, че Основният сектор, свързан с тях, е застраховането. В момента работи много активно с този сектор в Европа, за да се разработи нов стандарт за измерване на задълженията на застрахователите. Ние се стремим да разглеждаме конкретно застрахователния сектор, когато става дума за задълженията. И едва след като приключим с задълженията, ще разгледаме и активите на този сектор. Много ви благодаря. Още въпроси от групата на социалистите. Колегата Санчес, моля. Много благодаря. Благодаря и за вашето появяване тук, сър Дейвид. Счетоводната отчетност е централна тема, особено ако я свързваме с финансовата криза. Бихте ли казали нещо повече за управлението на борда? по международни счетоводни стандарти. Г20 и Европейския парламент подчертаха колко е важно да се отчитат интересите на всички засегнати страни и също така за финансирането. Можете ли да очертаете перспектива в това отношение? Също така според нас е важно да се изясни въпросът за това, доколко тези стандарти ще бъдат възприяти и в трети страни, не членки на Европейския съюз. Може би знаете нещо по този въпрос включително и за сътрудничеството с САЩ и компетентните органи там. Това е много важно за международните счетоводни стандарти и тяхното приложение. Какви са преговорите до сега? Има ли противоречия? Кои са най-важните противоречия? И какви са възможностите за намиране на консенсус? Също така бих искал да попитам дали можете да ни кажете нещо по въпроса за това каква е програмата ви в непосредствено бъдеще. Благодаря. Well, you, Благодаря ви за това, че засегнахте много актуални теми. Що се отнася до първите две теми, това са теми свързани с попечителите. Моето лично мнение обаче, що се отнася до управлението е, че ако разгледаме историята на Борда за международни щитоводни стандарти, виждаме, че основните движещи фактори при формирането на Борда бяха Европейската комисия и съответния орган в САЩ. Този борт се основаваше върху американската система за стандарти, но с, едно, с една голяма разлика. Имахме независим орган, който взимаше решение. Попечителите, които нямаха право да се намесват в техническите въпроси и които след това назначиха своите приемници. Обаче това, което липсваше е, че в САЩ имаше и комисията за борси и ценни книжа една комисия, която се състоеше от демократично избрани членове. Но за един международен орган това беше много трудно да се направи. Затова на онзи етап много малко страни използваха такива стандарти. Смятам, че наистина беше направена голяма крачка напред през последната година, когато се формира един борт за наблюдение, в който е представена Европейската комисия, японския регулат, сектор и редица други важни регулаторни органи. Базълския комитет също така е там, но с функцията на наблюдател. Смятам, че за напред ще продължи обсъждането как ще се развива този орган, но мисля, че наистина имаме един достатъчно демократичен процес все още не е ясно каква е най-подходяща форма, но това според мен ще бъде обсъдено. 15-18 британски лири годишно. Това е издръжката на нашия орган, който аз представлявам, но ние в момента сме в дефицит. В момента финансирането ни не е достатъчно защото не получаваме достатъчно финансиране от САЩ, но дори в Европа не се предоставят достатъчно средства за нас. Ние получаваме средства от Европейската комисия, но все още има държави членки, които не са ни превели необходимите средства. Така че финансирането за нас е проблем. Uh, uh, Международните органи е, разбира се, са важни, но ако вие разгледате каква е стоеността на дейността на другите финансови институции, ще видите, че нашата стойност е една малка част от тези разходи. Ако погледнете карта на света, Южна Америка през следващите няколко години вече ще се доближи до стандартите. В Южна Азия има много голяма политическа подкрепа. В момента там е формирана една група която няма да бъде очевидно организация като нашата, но все пак ще имаме някакъв партньор, с който ще можем да обсъждаме въпросите. И разбира се, третия важен регион за нас това е САЩ. Миналата седмица имаше коментари от високопоставени експерти, че пътната карта издадена от администрацията на Буш за предвижване на САЩ в посока към международните стандарти, не е отменена и продължава да въжи. Предполагам, че този план за действие или пътна карта ще продължи да се изпълнява. Нямам някаква вътрешна информация, но ние работим по една програма за сближаване. И според тази програма, подписана от САЩ и от нас, а тази програма трябва да бъде финализирана до 2011 година. Пътната карта предлага, че през 2011 година да бъде взето решение от САЩ да се прехвърлят или да преминат към едините стандарти. Ако това не стане, Светът няма да се примири с това, че една голяма страна не се подчинява на всеобщо възприятите стандарти. Един от основните моменти е, че когато приключим работната програма, САЩ няма да имат причин да не се присъединят към общите стандарти. Защото американските стандарти и нашите стандарти практически в бъдеще ще дават едни и същите отговори. Разбира се, има някои разлики дори в обема на документите в Европа и в САЩ, но това не е важното. Просто за самите САЩ ще бъде по-лесно да се развиват, ако вземат решение за присъединяване към глобалните стандарти. В момента в Япония се разрешава на фирмите да използват международните стандарти – и окончателното решение за преминаване към тези стандарти се очаква да бъде взето през 2012, но фактически можем да смятаме, че това решение вече е взето, защото всички японски фирми вече се придържат към международните счетоводни стандарти. Председателката, благодаря, госпожа Килер. Um, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, сър Дейвид, за вашите много подробни отговори. И имам няколко кратки въпроса към вас. Един от тях вие вече до някъде засегнахте. Той се отнася до САЩ и до графика на преминаването за САЩ. Ние, може би, особено членовете на делегацията Европейски съюз САЩ, можем да е, окажем някакъв е, натиск върху САЩ. Разбрах, че около 10 години ще отнеме процедурата по възвръщането на равновесието, нарушено от фалита на Lehman Brothers, мисля, че ще бъде добре, ако нашата комисия направи конкретни законодателни предложения, свързани с излизане от сегашната ситуация. Разбира се, ние говорим за глобални стандарти. Вие създавате прецедент за това. Искам да ви кажа, че когато се върнете към хибридите, бихте ли проверили как работи там широколентови интернет? Може би европейско финансиране ще може да помогне а, разпознах по акцента откъде сте, още преди да ми кажете откъде сте. Ситуацията с Лемън Братърс е нещо, което се обсъждаше от нашия борт точно в този аспект, който вие засегнахте. Наистина тези големи организации обикновено са свързани с една голяма сложност на дейността им самата сложност, броя на дъщерните фирми, самата структура на фирмите трябва да бъдат опростени. И смятам, че това ще бъде основна насока за финансовата общност. Същото въжи и за дериватите. Те са толкова сложни, че хората просто не ги разбират. Мисля си, че пазарът просто ще се свие. И има вече предложения това да бъде направено. Тези предложения не изхождат от нас, но от други действащи лица. За хеджирането. Това е една част от счетоводството, която е много сложна, а не трябва да бъде така. Има два основни метода за хеджиране. Ние искаме да има само един мед. Вторият момент е, че ние искаме да имаме проверка на ефективността. Хеджирането при счетоводството е започнало през 90-те години, но разбира се, нещата зависи това от какви точно рискове искате да се представите. Ако ефективността на вашето хеджиране е по-низко от 90%, то вие нямате нужда от хеджиране. 60% ефективност могат да бъдат оправдани само ако наистина сте готови да отпишете определени загуби. Така че аз се надявам, че отговорих на вашите въпроси. Да, широколентови интернет наистина работи доста зле на хибридите и това е още един проблем. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря, сър Дейвид. Харесваме вашата история за това колко е важно да се чете Financial Times, защото в изданието на Financial Times в Великобритания има едно централно заглавие, което казва спестяващите нямат достатъчно доверие на банките. Това очевидно е така. Какво може да направите вие, за да обясните финансовите стандарти, финансовите отчети за онези, които не разбират нищо от това? Подчертавам това, което казахте. Имаме нужда от последователност, яснота и сигурност. Имам сериозни притеснения поне по отношение на сроковете за уеднаквяване на международните финансови и счетоводни стандарти между САЩ и Европа и аз мисля, че трябва да окоръжим САЩ да следва примера на Европа. Аз не съм счетоводител, но в миналото, доста отдавна, работех с неликвидни активи които са от пазари за пазари, остава впечатлението, че този тип активи са изключително нестабилни, несигурни. Имам сериозни притеснения, когато чувам, че различни видове активи могат да бъдат преместени по такъв начин между пазарите, че да се засили несигурността и това се подчертава най-вече в писмото на комисията по отношение на секюритизацията. Този тип активи, които се прехвърлят, могат да изглеждат сигурни, но това всъщност въобще не е така, когато се прехвърлят от пазар към пазар. На второ място, по отношение на промяната във връзка с рекласификацията, Комисията каза, че това е неоснователно от економическа гледна точка. Притеснявам се да не би това, което се случи миналата година, да има дългосрочен економически ефект. Беше дълъг въпрос, извинявам се. Благодаря. На първо място по отношение на сложността. Счетоводството не е космическа наука и наука за космоса. Имаме четири различни класификации, нямаме нужда от тях. Толкова по тази тема. САЩ в момента предлага всички финансови инструменти да са свързани с справедливата стойност. Ние не сме съгласни с това. След един месец ще се опитаме да постигнем споразумение на среща Нашите събеседници смятат, че трябва да има две различни класификации и е много трудно да приемем тяхната посока на действие. Можем да не приемем тази тактика, но да се опитаме да гарантираме, че по отношение на приходната и разходната страна на бюджета се използват едни и същи стандарти. Това може да се опитаме да направим. По отношение на неликвидните активи, Права сте, че ситуацията не е ясна. Имахме една работна група миналата година, в която участваха 20 различни институции. Поискахме да има даване на мнение в тази група и е, всъщност е, се оказа, че по-успешно се справят онези, които когато прилагат един модел, проверяват дали той работи спрямо пазарните цени. Тоест, виждат, че има пазарен двигател, който ще гарантира техния успех. Трябва да предупредим хората по силата на тази логика, че може да постигат известна печалба, но само когато се следва един определен модел и, и когато се изчаква достатъчно добре. Какви са альтернативите? Твърде големи разходи, това не помага. В момента се опитваме да видим как точно най-добре трябва да се действа. Имаме проект за решение, но още не са приети. По отношение на секюритизацията, права сте, нямаме още окончателно заключение. може да се предприеме тактика, според която ако се погледне през а, транша, да се убедим, че става въпрос за справедлива стойност. Благодаря, Ева Джули. Госпожо председател, имам въпрос към господин Туиди. За да се възстанови доверието, нещо, което е много важно и го казаха и от Г20, така наречените данъчни оазиси трябва да станат по-прозрачни. Ние не знаем как мултинационалните концерни се възползват от данъчните оазиси. Твърди се, че по този начин те искат да укрият данъци или да не ги платят. Смятам, че концерните страна по страна трябва да декларират дейността си и платения данък върху нея. Това е изключително важно на фона на тенденциите на развитие в момента. Просто е невероятно, че не можем да разберем какви данъци плащат фирмите в Ангола, в Мали, в Люксембург, където са основно техните холдинги. Всички засегнати, преди всичко гражданите на съответните страни, трябва да могат да узнаят какви данъци се плащат в тяхната страна. Та искам да ви попитам дали в вашия борт се работи по стандарти, които отчитат тези проблеми. Това е много важно, особено по отношение на трансферните цени. Знаем, че 60% от международната търговия се разиграва вътре в рамките на самите концерни. Това е много важно, необходима ни е прозрачно. Uh, да, обсъжда се този въпрос и проведохме дискусия в тази комисия преди няколко години за отчетите за различните сегменти. Стандартът се оказа грешен и затова се противопоставихме. На нашата веб страница качихме проекто предложения за добивните индустрии, петрол, газ, минната индустрия и така нататък. Там има специална глава за това, което вие говорихте. Зададохме въпроса какво ще стане, ако накараме да се гарантират плащанията, отделните плащания от правителството? С САЩ обсъдихме този въпрос. За да се предвижим напред по тази тема, трябва да ни подкрепят и правителствата, защото ако правителствата казват, че не могат да премахнат тази практика, ние няма какво да направим. Разбирам защо имате толкова сериозни притеснения по тази тема, може да накарате Европейския съюз да действа, защото ако Европейския съюз предприеме такава стъпка, много трудно ще е за другите да кажат, че нашия стандарт не може да се прилага. Това е нещо, с което трябва да се справим. Заместник председателя. Благодаря, госпожо председател. Имам един съвсем простичък и кратък въпрос. моментите, по които Г-20 успя да се споразумее, бяха малко. Преди всичко това беше относно новите стандарти, които да дадат възможност на банките да оцелеят. Нещо, което е, трябва да се въведе чрез съответния регламент за капиталовите резерви, а трябва да има ясни правила. Има една тема, която ме тревожи особено. Става въпрос за процикличните разпоредби. които които се тълкуват по различен начин от банковия надзор и финансовия надзор. Говорим за кредити и за покриване на рискове. Има критерии, разбира се, но те не са достатъчно прозрачни. Тук въпросът е за стратегическите инвеститори. Работи се с процикличните условия и се разработват съответните стандарти възоснова на тях. Вие работите ли по този въпрос, за да оцените този риск? Благодаря. Радвам се, че зададохте този въпрос, защото това е една сфера, в която много активно работим сега. Като допълнение към моето изявление, трябва да кажа, че ние извършихме различни дейности, свързани с кризата, включително и това, за което вие казвахте. С в момента използва модел, който се нарича модел на претърпени загуби. Той се предполага, че ще има някакви загуби и съответно се правят провизии за тях. Когато вие обявявате, че сте не сте е в състояние да си сплащате задълженията, то се предполага, че вие сте предвиждали, че такъв момент може да настъпи. Независимо от това къде вие се намирате, вие знаете, че примерно ако има спад в петролодобивната промишленост, вие знаете, че тези фирми масово ще започнат да съкрещават работници, ще почнат да генерират загуби. Така че ние се сблъкахме с криза и изведнъж установихме, че нещата се влушаваха и започваха да се задействат различни провизии. Ако разгледате как банките обвързваха заемите, отпускани от тях с определена цена, ние знаехме, че това се прави заедно с регулаторите. Ние знаехме, че моделът на очакваните загуби Например, се очаква 2% загуба без основа на съответния портфейл. Обаче не е ли по-добре да се каже, ние знаем, че ще имаме определени загуби, затова през първата година трябва да имаме допълнителни 2% провизии. И това трябва да обхваща целия заем за целия период на изплащането му, не само към края. Затова през юли направихме предложение и помолихме за отзиви, свързани с промяна в системата. В момента ни обсъждаме точно как да променим системата, но регулаторите трябва да ни помогнат с това да определят какъв е този процент за провизиите. 2%, 3% или повече. И така, аз съм последната в списъка на задаващите въпроси. Мога ли да ви помоля да се върнете към въпроса за справедливата стойност? Тъй като, въпреки че справедливата стойност звучи като нещо, което е под контрол, поне така се създава впечатление, което ви слушаме. Но ние знаем, че този въпрос остава спорен и не се знае доколко трябва да се използва справедливата стойност, за да могат инвеститорите изцяло да разберат каква е стойността на техните инвестиции. Обаче регулаторите до голяма степен направиха по-стриктни стандартите за счетоводна дейност както вие казахте, може би за целите на благоразумието е необходимо да се въведат някои други ограничения. И може би има някаква възможност за компромис. Може би в един момент ще бъде необходимо да се реши, че да има определен набор от стандарти, който да е пълен и прозрачен за инвеститорите, но също така трябва да има други стандарти, които да позволят на регулаторите да създадат един благоразумен режим. Но разбира се, всичко трябва да бъде прозрачно, за да знае всеки какво точно става. И вторият ми въпрос. Вие споменахте накратко за дериватите. Разбира се, ние всички очакваме да се създаде нова регулация за дериватите, търговани без борсови посредници. И разбира се, трябва да има едно обосновано хеджиране за дериватите. И разбира се, това трябва да бъде една достойна търговия, а не просто някаква спекулация, обоснована върху предположения. Сега, по първи въпрос, не, още не сме решили този проблем. В момента го разглеждаме и може би най-късно в началото на следващата година вече ще можем да предложим нещо за аспекта на благоразумното управление. Мисля си, че повечето хора бяха шокирани от тази криза, защото през добрите времена банките разпределяха своята печалба в Северна Америка, в Европа – те или разпределяха дивиденти чрез плащания, компенсации, т.е. много малко стойно се задържаше в самите банки. И за това имаше много голям натиск. Защото за, се задава въпроса защо през добрите времена вие не внедрихте една такса, която да отчита цикличността в економиката. В лошите времена банките правят, генерират загуби. И това не е добре за пазара. Така че това, което вие казахте, е, че ние разбираме какво иска да направят регулаторите и ние искаме това да бъде разумно. Ние искаме да знаем, че определен дял от печалбата не трябва да бъде предназначен за възнаграждения и трябва да бъде запазен за лоши времена. В допълнение към базълските правила, трябва да си спомним и за модела за справедливата стойност и това, че трябва да не се разпределят всички печалби. Тоест, трябва да се определи каква е печалбата, но трябва да се каже, че определена част от тази печалба трябва да бъде заделена. Да речем, бели пари за черни дни, нещо такова. Така че аз мисля, че има сериозни аргументи в полза на това регулаторите, както и инвеститорите да са достатъчно наясно и да има достатъчни правомощи да решават какво да се прави. Мерси. Остават двама оратори и ще дам думата и на двамата им за въпроси. Господин Джефри Блум първо и след това Леонардо Димитри веднага след него. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни отделихте време, с Радевит. Съвсем накратко. Не търся отговор на въпрос. По-скоро, какъв е вашия коментар по отношение на идеята, че когато разглеждаме международните счетоводни стандарти, трябва да се обърнем към правителствата и да поискаме те да наложат свои собствени стандарти. Аз не съм счетоводител, не мога да говоря от името на САЩ, например, но сметките, правителствените разходи в Великобритания по отношение на пенсиите и така нататък, социални разходи, всички са представени погрешно в продължение на много години. Какво може да направите по тази тема? Втория въпрос. Благодаря. Моля за едно пояснение от сър Дейвид. Ако съм разбрал правилно, реформата на счетоводните принципи преминава през различни стъпки – класификация, оценка на финансовите инструменти, формиране на провизии – и покрития. Сега проблемът е каква е координацията в тази хронология до 2012 година, защото Борда по международни счетоводни стандарти вероятно ще иска да гарантира този процес до 2012 година. Трябва да се гарантира обаче и това, че различни аспекти на счетоводните принципи се оценяват по различен начин и това трябва да се има предвид. Доколкото знам, някои от тях са Евро 39 са факултативни. Трябва да има някакъв преходен период, в който паралелно да се спазват старите и новите правила. Това пък би могло да доведе до проблеми за онези институти, за които балансовата стойност се ориентира не само според пазара, а и според правните дефиниции във връзка с данъчните стойности. Благодаря. Um, Благодаря. Нека да започна с последния въпрос. Защото по мен хвърляха граната преди това по отношение на счетоводството на правителствата. Ние определихме 2012 година целенасочено заради застрахователната индустрия. Не искахме стандарта да става задължителен твърде рано, защото това ще доведе до разкривяване на конкуренцията. Искахме да изчакаме до 2012 година, защото много неща ще се променят през 2011 година. Не искахме застрахователните компании толкова бързо да действат, тъй като ще има една времева бездна така или иначе. Трябва да гарантираме, че политиките по отношение на счетоводството са прозрачни. Може да има юрисдикция, например Европейския съюз може да решава в някои ситуации какво да се прави и кога компаниите могат или не могат да предприемат съответните стандарти. Някои юрисдикции ще спрат въвеждането на стандартите поне за известно време, защото ще е твърде рано според тях, но като цяло прилагането в общи линии ще е прерогатива на разпоредбите на тази комисия и на Европейския съюз като цяло. По отношение на правителствата, аз се прибирам вкъщи тази вечер, между другото. Когато погледнете счетоводните сметки на правителствата, ще видите, че има една тенденция правителственото, счетоводство, счетоводството на публичния сектор и счетоводството на правителствата да се превръща в едно и също нещо. Много често стандартите, свързани с обществения сектор се основават на определени правителствени разпоредби. По отношение на Великобритания, например, има счетоводство свързано с пенсиите, което показва сериозни дефицити. стандартите се въведоха преди няколко години за пенсиите и две години по-късно сега при нас идват а, изпълнителни директори, които казват, че имат сериозни проблеми с пенсиите. Ако погледнете САЩ, например, има някои компании, които дават а, възможност техните служители след пенсионирането си до смъртта си да получават а, здравна застраховка безплатно. Там има сериозни разминавания има огромни сметки, 32 милиарда щатски долара, излезе всичко това. Всъщност, за всяка кола, която се продава на General Motors, 1500 долара от стойността и отиват за застраховането на служителите. Ето откъде дойде проблема и за General Motors и международните стандарти могат да помогнат. Стандартите може да са жестоки, но имат своята роля. Тяхната роля е да се гарантира вземането на прозрачно, стабилно решение. Правителствата знаят, че има сериозен дефицит по отношение на пенсиите, например. Ами един ден те ще трябва да берат плодовете на това, което са посали. Благодаря, сър Дейвид. Благодаря за вашите относително кратки отговори, които ни помогнаха да приключим в рамките на единия час, който беше предвиден за нашата работа. Ще приема вашата покана или призив да ви поканим отново тук. Не знам точно кога ще бъде, но ви благодаря така или иначе. Надявам се скоро да се срещнем отново. Okay, we, we have... И така. Загубихме няколко минути. Имаме някъде около 15 минути преди към нас да се присъедини господин Трише. Точка 6 от дневния ред се нарича Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване. Докладчика Оле Шмидт. Смятам, че е готов да представи своя доклад. Благодаря, госпожо председател. Онези от вас, които са били членове на тази комисия, знаят, че и преди сме се занимавали с тази тема. Предишният ни колега, господин Бекси, направи доклад по отношение на микрофинансирането и микрокредитирането. Имаше други документи и инициативи преди този. Комисията сега има предложение за решение. Според мен става въпрос за становище. Водещата комисия, е комисията по заетост и социални въпроси. Моето предложение е да приемем това предложение. Като цяло сме съгласни с комисията. Има някои въпроси, които са чувствителни, но трябва нещо да се направи в тази област е, и за да стане това, трябва да се действа бързо. Не трябва да чакаме. Затова моето предложение е да приемем предложението. Знаем, че микрокредитирането е изключително важно за малките предприятия. Знаем, че има много европейски предприятия, които са малки, всъщност те са доминиращи в Европа. Има едно определение, което можем да приемем. Приехме го всъщност последния път. Става въпрос за заем по-малко от 25 000 евро и предприятия, които имат персонал по-малко от 10 човека и че трябва поне в дългосрочна перспектива да става въпрос за безработни лица, които искат да станат самонаети. Трябва да изготвим лишени от бюрокрация мерки, за да се справим с а, проблема. Това може да е проблем на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд провеждат дискусии с различни финансови институции в Европейския съюз и аз си мисля, че тези институции трябва да подкрепят инициативата и да осигурят тези заеми в различните държави и членки. 27-те на Европейския съюз. Целта е микрофинансирането да създава нови работни места и то много бързо. Един от проблемите на Европейския парламент в това отношение е, че колегите от комисията по социални въпроси и заетост искат да има нов бюджетен ред, да има допълнителни нови средства, които се предвиждат. Затова те не са готови да приема това предложение. Моето предложение към вас, колеги, е следното. Ако искаме нещо да се направи, трябва да приемем предложението. Става въпрос за 100 милиона евро в рамките на 4 години и те се пренасочват от други фондове. Това е специална програма, която се нарича инструмент за напредък по отношение на микрофинансирането. Аз предлагам да има много леки промени в дефиницията. Имаме и няколко други изменения, но като цяло подкрепям предложението. Нахвърлял съм някои допълнителни размисли относно избягването на измамите, контрола на риска, и така нататък. Мисля, че трябва да сме предпазливи, когато използваме средствата на европейските данакоплаци. Средствата не са достатъчно. Винаги може да се обсъдят 100 милиона, 150 милиона, колкото и да са парите разделени на 27 държави членки, не са много. Това не е основният инструмент за създаване на нови работни места в Европа, но така или иначе си мисля, че мярка, която трябва да се предприеме, можем да я предприемем и трябва да я предприемем бързо. Мисля, че ще постъпим глупаво, ако днес отхвърлим тази мярка с аргумента, че тя не е достатъчна за дългосрочния план. Мисля, че хората в Европа имат нужда от нашата подкрепа. Естествено, отговорността пада върху държавите членки, върху нас тук, върху националните парламенти. Освен това, мисля, че трябва да подкрепим това предложение. Винаги искахме от комисията да действа, Доклада Бекси от март тази година беше последният инструмент, който искаше да се направи нещо от името на парламента и си мисля, че ще е неразумно да не приемем предложението, макар че може да има различни гледни точки. Моето заключение е, че с още няколко поправки ще можем да приемем предложението на комисията. Благодаря. Uh, uh благодаря, господин Галозис. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам да извиня докладващата в сянка от името на нашата политическа група и искам да предам от нейно име становището и което тя ме помоли да предам дословно. Господин Каринс. Благодаря. И аз исках да подкрепя предложението на комисията. Моята страна, Латвия, е една от най-сериозно засегнатите от економическата криза Над 90% от латвийците работят в микрокомпаниите, които имат по-малко от 10 души персонал. Банките в Латвия просто вече не дават заеми. Не става въпрос за процентите, не става въпрос за гаранциите, допълнителните гаранции, които се дават. Просто не дават пари толкова. И ако искаме този бизнес да просъществува, трябва да му дадем някакви средства все пак. Може да става въпрос само за 100 милиона и за 27 държави членки, но все пак е нещо. Голямата част, огромното мнозинство от европейците работят в такива много малки предприятия. Искам да подчертая необходимостта да се действа бързо защото целта на този инструмент е, и между другото разбирам, че това е гледната точка и на комисията, е средствата да достигнат до малките предприятия колкото се може по-бързо. Така че си мисля, че нашата комисия трябва категорично да подкрепи това предложение. Благодаря. Перванш Берес и след това господин Мендес. Благодаря, госпожо председател. Всъщност мислех, че тук в комисията първи трябва да получат думата докладващите в сянка, какъвто съм аз от името на политическата група на социалистите. Искам да благодаря за становището, но искам да доразвия една мисъл в него. Какъв е смисълът на вашето предложение? Казахте, че Докладът вече пледира и ясно, че трябва да се предостави такава възможност за микрофинансиране. Тук в нашата комисия, както и в бюджетната комисия, има пилотен проект, който преследваше същата цел. Имаме обаче общ подход към това микрофинансиране, който е свързан с следния риск. Може би ще се схваща като допълнителна възможност за кредитиране на микропредприятия. Нещо като удължена ръка на финансирането на малки и средни предприятия, докато тук не става дума за това, става дума за нещо съвсем друго, а именно насърчаване на заетостта, социално приобщаване, повече творчество за най-малките предприятия а, и трябва да им се помогне да имат повече достъп до такова микрофинансиране и микрокредитиране. Така че важното е не да отхвърляме или приемаме тази програма, ние я насърчаваме вече от години. Разбира се, че я приемаме. И то безусловно а, но все пак трябва да има определени критерии, в които трябва да се вгледаме малко по-точно. Знам, че а, е, времето напредва, но има три неща, на които непременно трябва да обърна внимание. Първо, бюджетния ред по който се предвижда това микрофинансиране. Сега аз имам нови функции в този парламент и за това разглеждам подробно програмата Прогрес, която включва борба с безността, социално приобщаване, т.е. борба с социалната изолация и така нататък. Държавите членки обаче с неудоволствие биха посегнали към тази кредитна линия, по която всъщност могат да се задоволят много молби за кредити. Мисля, че тук съветът много бързо си е измил ръцете. Той е реагирал на молбите линията прогрес да бъде създадена, след което обаче възниква въпросът за какво ще бъде тази линия. Изведнъж казваме за микрокредити. Не е вярно, не бива да е така. Трябва да има отделна бюджетна кредитна линия за микрокредитиране, предвиждаща повече средства, отколкото възнамерява комисията да отреди по прогрес. Надявам се, че ще ни подкрепите, включително и за преговорите с съвета и комисията в това отношение. И още нещо. Казахме, че трябва да избягваме измамите и корупцията съвършено. Съгласна съм с това. Но тук има още два елемента и те са критични. Първо, въпросът за до, достъпа до тези микрокредити и възможността за комисията да контролира начина по който държавите членки осигуряват този достъп, защото това е решаващ въпрос при осъществяването на подобни програми. Също трябва да се види как биват третирани хора, които обикновено са в затруднение. Те защото са в затруднение, затова искат такива кредити. Трябва да видим как да им помогнем. За това аз имам предложения за изменение към докладчика и се надявам, че ще можем да постигнем общо становище, което да е малко по-диференцирано от вашето. И аз като вас смятам, че трябва да бъдем максимално бързи и ефективни. Но ние като парламент можем да вземем много повече и от комисията, и от съвета. Благодаря. Сега имам сериозен проблем. Имаме 3 минути и 3 оратори. Мендес, Девиго, госпожа Йорги и господин Балоне. Ако бъдете съвсем кратки, ще ви вместим, иначе ще трябва да ви прекъсвам. Господин Мендес Девиго. Благодаря, госпожо председател. Работата на тази комисия е да си върши работата. Ние сме важна комисия, сега ни давате по една минута време да се изкажем. Представете си какъв талант се иска за една минута да си кажеш. Все пак имам въпрос. И слушах господин Оле Шмидт който каза, че трябва да бързаме. Но защо е тази прибързаност? Не разбрах добре. Това е един отделен бюджетен ред, който е планиран. Защо трябва да бързаме толкова много? И господин Шмидт, второ, втори въпрос. 2010 година е година на борбата с социалната изолация и бедността. Да, нека да се опитаме да има инструменти в тази област. Но трябва да предвидим някаква специална цел за тази година, иначе няма да направим услуга на европейците. Благодаря, госпожо председател. И аз съм от страна, която е сериозно засегната от кризата. Както каза и колегата от Латвия, и в моята страна 88-90% от гражданите работят в малки компании, така че те са сериозно засегнати. Продължаваме на унгарски. Четири коментара. Точно както господин Шмидт, и аз мисля, че инструмента за напредък трябва да служи както на безработните, така и на тези, които са в рискова ситуация. Част от средствата, които се предвижат, трябва да се похарчат за развиване на съществуващите МСП. Има няколко такива механизма за финансиране които имат средна лихва от 8,5%, която е доста висока. Би било добре средствата, които се предвиждат за микрокредитиране, да бъдат с по-ниска лихва. На трето място, и тук имаме разнобой, предложението иска да използва Европейската инвестиционна банка като източник, аз предпочитам парите да се отпускат от националните банки, защото те познават местния климат по-добре и действат по-ефективно. И на четвърто място в Унгария някои от програмите се провалиха Например, една германска програма имаше, защото правилата за прилагане бяха твърде сложни. Господин Балон, не може ли да сте съвсем кратък? Да, да, ще бъда наистина много кратък. Само някои мисли да споделя и да изразя известна изненада – има едно предложение за изменение, в което става въпрос за разширяване кръга на бенефициерите. Мисля, че трябва да внимаваме, защото тук има при покриване с други инструменти за МСП, които съществуват в държавите членки. За това нека да не подобряваме, да не, да не разводняваме механизма за микрофинансиране. Освен това има и международни възможности, международен валутен борт и така, фонд и така нататък. Има и други инструменти. Господин Шмидт, искате ли да вземете думата отново? Моля ви да сте максимално бърз. Благодаря, госпожо председател. Чух изказванията, отбелязах се всички аргументи, които бяха изказани. Естествено ще разгледаме всички изменения, трябва да стигнем до обща позиция в крайна сметка. Най-важният въпрос, може би, тук е, че заместник-председателката, между другото, на комисията по заето се тук, че те искат повече средства и това ще е рискованото. Искам да ви кажа, че аз не съм предлагал нещо подобно. Не съм предлагал да има нов бюджетен ред за тази цел. Това беше позицията на господин Бекси по времето на неговия доклад. Така или иначе, ще видим какво ще направим. Направете вашите изменения и ще се опитаме да стигнем до обща позиция. Госпожи и господа, само въпрос за становище. Само за становище, така че ще изгладим нещата. Няма проблем. Благодаря. Крайният срок за измененията е 30 септември. Разглеждането на измененията ще бъде на 6 октомври. Гласуването също ще бъде на тази дата, за да може да се вместим в графика на водещата комисия, която, ако не се лъжа, ще гласува на 5 ноември. И така, благодаря ви. Кратка пауза преди да приветстваме с добре дошъл господин Трише. Right, can you settle down, please? Ако обичате, заемете местата си. Thank you. Right, thank you. Thank... Благодаря на всички. Много ми е приятно да приветствам в нашата комисия за първ път по време на този мандат – председателя на Европейската централна банка за нашия паричен диалог. За последен път имахме такъв диалог на 30 март и следващия ще бъде на 17 декември. Разбира се, също така ще има и семинари, организирани от ЕЦБ. Също така това ще бъде възможно за много членове в нашата комисия да ви зададат допълнителни въпроси. И така, без да протакаме, бих искала да ви помоля да ни представите вашето изложение и след това, разбира се, ще има въпроси към вас. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаем госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по економически въпроси, и парични въпроси. Високо оценявам възможността предоставена от това редовно изслушване, което е първото за новия мандат. Както вие казахте, това е 22-и път, когато аз се срещам с вашата комисия. И такива чести изслушвания са изключително важни при развитието на тесните взаимоотношения между Европейската централна банка и Европейския парламент. Надявам се, че ще продължим и ще задълбочим още повече това, тези взаимоотношения, особено във времена, които са толкова тежки за всички нас. Днес искам да се съсредоточа върху две теми. Първо искам да ви представя нашата актуална преценка за економическото състояние на еврозоната, като при това ще се спра и на монетарните мерки на Европейската Централна банка и техния ефект. И освен това, искам да засегна една важна тема, изключително актуална, именно реформирането на финансовия надзор в Европа и преди всичко създаването на Европейския борт за системен риск. Ще бъда кратък, но темата е достатъчно обширна. Разбира се, че съм на разположение с вашите въпроси. економическите перспективи се подобриха от вришното ни изслушване на 30 март. Инфлацията и инфлационния натиск останаха ниски през последните месеци. Както се очакваше, инфлацията стана отрицателна през летния период – поради значителното намаляване на цените на петрола през миналата година. През август годишната инфлация беше леко отрицателна, около минус 0,2%. В бъдеще се очаква инфлацията да стане отново положителна през следващите месеци и да остане потисната, но в рамките на положителните стоености в рамките на важни за политическите решения – период. А това отразява факта, че економическата дейност се очаква да се възстанови макар и постепенно. Рисковете за инфлационните перспективи са като цяло балансирани. Показателите за инфлационни очаквания като цяло се придържат към целта на управителния съвет около 2% в средносрочен аспект. След свободното падане на економическата дейност, наблюдавано през първата половина на годината, еврозоната, и економиката и показват признаци на стабилизиране. Економическата дейност по време на второто три месече на 2009 година е намаляла с 0,1% в сравнение с предишното три месече. В предстоящия период очакваме да наблюдаваме много постепенно възстановяване. Това очакване е обкръжено от значителна несигурност. Рисковете остават значително балансирани. От положителна гледна точка, въздействието на пакета за макроекономическо стимулиране и другите политически мерки могат да бъдат по-силни, отколкото очаквани обаче от отрицателната страна, отрицателното взаимодействие между реалната економика и все още ограничения финансов сектор могат да се окажат доста по-силни и доста по-продължителни, отколкото се очаква. Освен това, загрежеността предизвиква и това, че има по-нататъчни тенденции към протекционизъм и стабилни глобални дисбаланси. Оценката на ниските инфлационни въздействия в средносрочен аспект също така се потвърждава от нашия паричен анализ. Отбелязваме, че парите и разширяване, паричното и кредитно разширяване продължава да намалява като скорост. Годишният растеж на широкия паричен агрегат М3 намаля до 5% е през август. Фактически предоставянето на заеми забуксува през август. До голяма степен това отразява намаляването на производството и търговията и продължаващата несигурност, що се отнася до перспективите за економиката, което влияе върху търсенето за финансиране като си има предвид съживяването при предоставянето на заемите на фирми, което обикновено изостава от економическото възстановяване, по-нататъчно слабо развитие през следващите месеци, според нас е твърде вероятно. Финансирани, условията за финансиране, извинете, постепенно обаче се подобряват. И това ще доведе най-вероятно до увеличено търсене на кредити. В тези условия управителният съвет смята, че сегашното равнище на основните лихвени проценти е подходящо. Освен това, ние осъществихме пет нестандартни мерки, за да подкрепим кредитите. Първо, ние имаме изцяло коригирани потребности на банките от ликвидност при фиксирани лихвени проценти. Второ, ние разширихме допълнително списъка на активите, които се приемат за залог. Трето, удължихме срока на падеж на операция рефинансиране. Четвърто, осигурихме ликвидност в чужди валути, особено американски долари. А също така, петото, което е много важно, ние започнахме е една програма за закупуване на пряко покрити облигации с цел да бъдат подкрепени финансовите пазари. Като цяло тези нестандартни мерки подкрепят потока на кредита към фирмите и домакинствата. Тук бих искал да подчертая два важни момента. Първо, силната намеса на евросистемата в паричния пазар на еврозоната не може да бъде нещо, което продължава до безкрай ние сме въвели изключителни мерки при изключителни условия. Постепенно ще прекратим тези мерки, когато ситуацията започне да се нормализира. Управителният съвет на ЕЦБ смята, че ще бъде преждевременно да се обяви, че кризата е отминала. Сега не е време за излизане от кризата. Обаче в определен момент стратегиите за излизане от кризата ще трябва да бъдат реализирани. ЕЦБ има своя стратегия за излизане от кризата и е готова да започне да реализира в подходящ момент. Нашата стратегия за излизане от кризата е неотменна част от нашата цялостна парична политика и съответната стратегия. Това означава, че ако ние решим, че нестандартните мерки създават рискове за ценовата стабилност, ние ще прекратим прилагането на, тези мерки. Както и в миналата ЕЦБ е изпълнена с решимост да действа решително винаги, когато това е необходимо. ЕЦБ има и оперативната гъвкавост и институционалната независимост да реализира необходимата линия на поведение. Втората част се отнася до взаимоотношението между ликвидността и ценовата стабилност. Някои коментари директори питат дали нашата смела програма за осигуряване на ликвидност няма да доведе до необоздана инфлация. Аз искам да обясня, че това не е а, възможно. Преди всичко, ликвидността, осигурена от ЕЦБ, е увеличена значително и тя не води до увеличаване на паричните агрегати. Това би могло да се случи в нормални времена, когато банките използват увеличаването на собствената си ликвидност, за да кредитират домакинствата и предприятията. Обаче по-настояще наблюдаваме най-низкото равнище на кредитната експанзия, поне за 10 години, от 10 години насам. За това всички инструменти за осигуряване на ликвидност ще бъдат оттеглени в момента, в който се забележи, че има риск за ценовата стабилност. В тези условия нестандартните мерки ще бъдат изведени от действие постепенно и по естествен освен ако не решим да разширим тяхното действие. Сега бих искал да спра на втория важен въпрос за ролята на макронадзора с цел благоразумно управление. Финансовата криза показа, че сегашните високо осложнени и глобализирани финансови пазари и взаимосвързани финансови институции са податливи към системен риск. Системният риск се отнася до възможността функционирането на финансовата система да бъде заплашено или значително влушено в резултат на колективното поведение на участниците в пазара. Като цяло този риск проистича от взаимодействието между участниците в пазара и от тесните връзки между предоставянето на кредита и макроекономиката. Системните рискове могат да се появят дори когато финансовите институции добре управляват рисковете си, добре от тяхна гледна точка. Като отчетем взаимната свързаност в високо развитите финансови системи, поведението на финансовите институции, особено тези, които са важни за функционирането на системата, може да има въздействие върху други финансови институции и финансовата система като цяло. Макронадзора с цел разумно управление трябва да отчете тези външни фактори и да се средоточи върху взаимната свързаност на финансовите институции, пазари и инфраструктури. Затова той допринася за много важното обществено благо, а именно системната стабилност на финансовата системност. Справянето с системните рискове ще продължи да бъде основна дейност за нас, особено с оглед на нарастващата осложненост на глобалните финанси, което на свой ред се подпомага от бързото технологично развитие. В тези условия много е важно да се създаде един орган, който конкретно отговаря за макронадзор с цел благоразумно управление на европейско ниво и този орган е във формата на Европейски борд за системни рискове предвижданият състав на този борт е подходящ. От гледна точка на резултатите, бордът ще се занимава с определене на рискове, предвиждане на рано предупреждение, предупреждение и такива предупреждения, формулираните от борда. Препоръки няма да бъдат само думи. Бордът ще препоръчва коригиращи мерки или ще изисква да има обоснования защо не са предприяти такива мерки. Тоест, основният принцип ще бъде спазвай или обясни. Бордът ще има много тесни връзки с ЕЦБ, членовете на Генералния съвет на ЕЦБ ще бъдат членове с право на глас на борда за системен риск, заедно с тримата ръководители на надзорните органи и член на Европейската комисия. Също така ще се предоставя аналитична, технологична и логистична подкрепа, както е предложено от групата Де Ларузия. Това решение беше взето в последствие от съвета Екофин и след това одобрен от Европейския съвет през юни тази година. Както вече споменавах пред вашата комисия, ЕЦБ е готово да насочи необходимите ресурси, експертни знания и умения, за да бъде подкрепен на борда за системни рискове. В тясно сътрудничество с всичките централни банки на държавите членки. Новите институционални условия за Европейския борт за системни рискове и ролята на ЕЦБ трябва да се основават върху здрави основи, както институционална, така и от правна гледна точка. ЕЦБ участва в продължаващи законодателен процес по създаването на Европейския борт за системни рискове с цел да създаде в Европа максимално ефективна и надежна основа за макронадзора с цел благоразумно управление. Като се отчитат последиците от сегашната криза, не можем да си позволим Европа да не може да се справи с предотвратяването и намаляването на системните рискове. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси, тъй като парламент много активно участва в този процес. Госпожо председател, искам да посоча, че че много от идеите, които вече ние въплащаваме, са били за първ път изказани по време на среща с вашата комисия. И накрая бих искал да кажа няколко думи за подотчетността. Фактът, че връзката между ЕЦБ и Европейския борд за системни рискове е много тясна, не означава, че отчетността пред вашата комисия и парламента като цяло ще бъде слята вие ще получавате отчетност както от нас, а така и от борда, тъй като нашите правомощия са абсолютно различни. Вие знаете, че договорът казва, че основната цел на Европейска централна банка е поддържането на ценовата стабилност и това е много ясен мандат. Що се отнася до финансовата стабилност, то договорът говори за принос на ЕЦБ. В член на 105 Договорът казва, че ЕЦБ допринася за стабилността на финансовата система. А що се отнася до Европейския борд за системни рискове, то сегашното законодателно предложение предвижда, че бордът отговаря за макронадзор с цел благоразумно управление на финансовата система в рамките на общността с цел да предотвратява или намалява системните рискове в рамките на финансовата система. Тази задача включва следното без списъка да е изчерпателен, а да идентифицира и подрежда по степен на значимост тези рискове, да издава предупреждения и да издава препоръки за коригиращи действия, когато това е необходимо. Много ви благодаря за вниманието и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Благодаря ви много за това, че ясно казахте, че не възнамерявате да смесвате и да сливате тези два доклада. Благодарни сме за това и така. Сега е време за въпроси. Оставаме по разпоредбите на предишния правилник за дейността. Всички оратори ще имат минута и половина за задаване на въпроса, а господин Треше ще има 3 минути и половина за отговори. Така ще спазим времето за всички желаящи да се изкажат. Започваме с ЕМП и Жан-Пол Газес. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, за нас е радост отново да ви срещнем тук винаги сте хвърляли светлина в тунела и винаги сме се радвали да ви видим. Миналия път аз също ви питах за инфлацията. Това е въпрос, който ме вълнува дълбоко и затова отново се връщам на него. В някои страни е натрупан огромен дълг. Е, имаме еврозона. Вие обяснихте как възнамерявате да я контролирате но не всички се намират под надзвора на ЕЦБ. Поглеждам към другата страна на Атлантика и виждам как там кредитите могат да а, спечелят над мощие. Може би част от борбата с тях ще бъде монетаризация чрез ценова политика. Ако стане така, каква би могла да бъде реакцията на ЕЦБ, като се имат предвид и разпоредбите на договорите, особено относно е, ценовата стабилност? И още нещо, Европейския борд за системен риск е нещо, което много интересува парламента и искам да ви уверя, че ще се опитаме в текстовете, които одобряваме, да отразим това. Благодаря. Много се радвам да ви видя отново тук и аз както и някои от вашите колеги. Да, въпросите, които поставяте, са изключително важни. На първия ви въпрос. А, какво виждам от двете страни на Атлантика? Има доста сериозно сближаване на позициите по отношение на това, че от средно и дългосрочен план нестабилните цени биха навредили изключително много. Така че трябва да се гарантира стабилност на цените. Както от другата страна на Атлантика, така и ние, независимо от мандата си, сме убедени, че сме длъжни да гарантираме ценова стабилност, още повече, че нас договора ни задължава за това. Така че ние смятаме да прилагаме договора, договора и само договора. Преди всичко с оглед на гарантиране стабилност на цените, можете да бъдете спокойни, можете да ни имате доверие в това отношение. Доверието е нещо много важно, защото нашите граждани често казват, че се тревожат за средносрочното и дългосрочното бъдеще. Можем да ги успокоим. Защото ако не бихме гарантирали стабилността на цените, това е хипотеза, говори и за двете страни на Атлантика, да речем, че не ги гарантираме. Какво ще стане? Лихвите, средносрочните, дългосрочните за 10, за 50 години, има и 50 годишни кредити, всичко това банките ще започнат да включват дългосрочна инфлация в лихвените си нива. Така че не само, че няма да се гарантира стабилност на цените, а нарастването им ще продължи до безкрай, защото пазарните стойности ще се променят. Ако гарантираме стабилно на цените, ние като Централна банка ще допринесем за недопускане на подобна ситуация. Votre remarque sur le Conseil de la а, разбира се, че отбелязвам това, което казахте за борда за системен риск. Ние сме на ваше разположение. Диалогът в това отношение може да бъде много плодотворен. Той ще бъде и продължение на онова, в което участвахме преди няколко месеца. Много пъти парламента се е обръщал към ЕЦБ с свои идеи, със свои настоявания. Благодаря. Благодаря. Гей Мичел. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на председателя. Европейската централна банка до сега се справя изключително добре с инфлацията, но какво ще кажете по въпроса за инфлацията на активите? Две години слушаме за мерки в тази област. В Ирландия, страната, която най-добре познавам, знаете какво стана с инфлацията на активите. А Европейската централна банка не действа по този проблем. Кой е, смятате, че трябва да действа? Аз мисля, че Европейската банка е най-добре да действа в това отношение. Имате ли притеснения относно подхода за справянето с този проблем в Ирландия? Благодаря. Благодаря за този въпрос. Мога да потвърдя, че вие се притеснявате от дълго време по този въпрос и имате основания за това по отношение на Ирландия. Искам да ви кажа, че по отношение на еврозоната 16 страни Европейската Централна банка се грижи за 330 милиона души. И всяка отделна страна като си има предвид, че ние оптимизираме валутната политика на ниво континент, да приложи на практика необходимите инструменти. Структурни политики, фискални политики, това са предпазни гаранции, които могат да бъдат разгледани като стълб номер 2 от регулаторната рамка на Базел. Всичко това може да се използва на национално ниво. Споменавам редица инструменти, които съществуват на национално ниво. На ниво управителен съвет на ЕЦБ, там участват всички управници на централните банки от еврозоната и то по един много активен начин. Искам да ви кажа, че ако идеята че не сме взели достатъчно добри решения за превенция Е, възтържествува, аз трябва да оборя с следните аргументи. През 2004 година имаше лихви от 2% е, и исках е, да преминем към 1%. Ние казахме не. През декември 2005 година, когато искахме да увеличим лихвите, а лихвата тогава беше 2% и ние искахме да увеличим, и в двата случая ни критикуваха онези, които гледаха само економическия анализ. Ние обаче разглеждаме и паричния анализ. Развитието на тенденциите, свързани с кредитите и цените на активите. Така че сред набора от национални банки ние сме Централната банка, която най-добре се грижи по тези въпроси, поради двустълбовата структура, която прилагаме економически и паричен анализ. Естествено, вашите опасения са основателни. Искам да ви кажа, между другото, че учените полагат огромни усилия за да дефинират тези понятия. В момента, в който се изказвам тук пред вас, си мисля, че ние се приближаваме към онова, което най-вероятно ще е най-добрия метод за отчитане на дългосрочните притеснения, които вие имате. Искам да ви кажа, че няма противоречие между дългосрочната стабилност на цените и дългосрочната превенция на прекомерния динамизъм на паричните аг, агрегати, събирателни елементи и техните съставни части, както и техните съответствия. Следващия оратор. Позволете ми две съвсем кратки бележки, свързани с въпроса, който ще поставя. Опра... Благодаря на управителя на Централната банка за това, че отново идва в парламента. А, искам да поставя въпрос във връзка с това, че кредитите всъщност не отиват в реалната економика. Вие свързвате това с факта, че няма търсене на такива кредити. Но имаше много фирми и много семейства, които просто не получиха кредити, защото банките не посмяха да им дадат. Има достатъчно анкети в това отношение. Има и ваша анкета. Тя потвърждава ли тези факти, които излагам, а именно, че хората нямат достъп до кредити? Това е първият въпрос. Втори въпрос – в е, момента трябва да се подготвим за бъдещето. Един от отговорите на новите предизвикателства беше, че трябва да се вземат мерки, които не са стандартни, а са извънредни. И се каза, че при излизането от кризата те ще бъдат отменени. И още нещо, сроковете, за които толкова много се говори, определянето на кредити като дългосрочни и като краткосрочни, но има и други мерки, които Централната банка сега взема като извънредни. Те ще бъдат ли отменени след изхода от кризата или ще останат в сила? И сега за Европейския борт за системен риск. Значи Централната банка ще изказва предупреждения и препоръки. Как ще гарантираме страните да се придържат към тези препоръки? Те ще бъдат ли оповестявани публично? Има ли възможност за това или има някаква друга система? Благодаря и благодаря за това, че сте при нас. Много ви благодаря за вашите въпроси. Те са много важни. За разпределението на кредитите. Ясно е, че основната причина защо наблюдаваме последните показатели за буксуването на предоставянето на кредитите е свързано с факта с намаляването и то значително намаляване на реалната економика, както и вие посочите. Така че търсенето е много по-малко динамично, отколкото беше преди. Трябва по-добре да разберем и говоря за това с Европейската комисия, за това какво се случва с малките и средни предприятия. И вече имаме някои резултати, които публикувахме. 77% от търсения кредит е получил положителен, частично или изцяло отговор. И това показва, че системата за предоставяне на кредити функционира. За съжаление, не можем да сравним ситуацията с други времена, но все пак самия факт, че от време на време банките казват не, това, че в 12% само от случаите банките са казали твърдо не, като че ли е едно нормално отношение. 77% имаме да. Мисля си, че 77% одобрение на кредитите е нещо, което според мен въжи за добрите времена. Фактът е, че намаленото търсене е основният виновник за намаления динамизъм. Сега за нестандартните мерки. Както вече казах, ние предприехме пет нестандартни мерки. Ние бяхме първите сред централните банки, които започнахме средносрочно финансиране. Също така ние сме първите, които много активно разширяваме обхвата на активите, възприемани като залог. В това отношение също ние сме първите, които поставихме диагноза на ситуацията – още през август 2007 година ние много ясно преценихме, че ситуацията е твърде сериозна. За съжаление се оказахме прави. Разбира се, ние трябва да правим всичко, което е необходимо, за да гарантираме това, че не подлагаме на риск ценовата стабилност. Тя не само е основната ни е цел, но и основно условие за едно устойчиво възстановяване. Аз няма повече да говоря за факта, че бъдещите очаквания за инфлация са включени в сегашните ставки по лихвените проценти. И трябва да бъдем успешни и да отговаряме на очакванията към нас, че ще осигурим ценовата стабилност. Така че ние трябва да изпълняваме задълженията си и да осигуряваме ценова стабилност. Сега за сроковете и за времето. Момента ние още не можем да покажем конкретни резултати. Мога само да ви уверя, че в подходящ момент вие тези резултати вече ще ги видите. Те ще са на лице. Задачата на борда за системните рискове е, ще бъде да определя рисковете, да издава ранни предупреждения и да дава препоръки. Той няма да взима решение вместо други органи. И точно за това последващите мерки и проверката на изпълнението са особено важни. Благодаря ви, казва председателката. Да заповядайте, колега, имате думата. Благодаря, господин Трише. Аз също искам да ви благодаря за днешното присъствие в нашата комисия. Много е хубаво, че отношенията между ЕЦБ и Европейския парламент са толкова тесни и дават такива добри плодове. Имам два въпроса, свързани специално с малките и средни предприятия и макронадзора – най-тежката фаза на финансовата криза очевидно отмина. Сега е важно да се насърчава економическия растеж, да се създават работни места и да се възстанови равновесието. Беше казано, че Възстановяването ще бъде на лице едва когато малките и средни предприятия получат отново достъп до кредите. МСП до голяма степен зависят от финансиране от страна на банките, за да могат да финансират своята дейност и да осъществяват растеж. Затова те пострадаха най-много от финансовата криза. Как възнамарявате да промените положението. И сега за макронадзора. Първата полука от финансовата криза е, че трябва да има надзор, който да е много по-обхватен и задълбочен от досегашния. Ние, разбира се, следим внимателно този процес и въпросът ми е дали е, бордът за системен риск има достатъчни правомощия, за да може да изпълнява задачата си. Вие описахте тези правомощия, но достатъчни ли са те? Имаме валута, Международен валутен фонд, имаме Централната банка, те имат своите правомощия, но не трябва ли правомощията на борда за системен риск да се разширят, за да може да си върши той работата? Има, каква е специфичната структура на борда с оглед на международното сътрудничество? Много ви благодаря. По първия въпрос потвърждавам, че по силата на нашия собствен анализ от края на второто три месече на тази година ние приключихме свободното падане в европейската и световната економика. Това свободно падане започна в средата на септември миналата година – тогава трябваше да се справим с а, онова събитие, което създаде драмата в сърцето на цялата световна економика. Така че ние сме в края на свободното падане. Но трябва да останем разумни. Както знаете, нашия персонал реши, че прогнозите трябва да бъдат преработени като средни стойности, както за тази година, така и за следващата година да станат малко по-положителни, но въпреки това остават доста неблагоприятни прогнозите, дори и да става въпрос за 0,5 пункта по-висока стойност. Така че виждате, че пътя ни е усеян с трудности. Трябва да бъдем предпазливи, да бъдем внимателни, да бъдем на штрек. Не е време за самодоволство. В каквото и да било отношение. По отношение на МСП, те са изключително важни, те създават така необходимите работни места, така че следим колкото се може по-внимателно какво се случва там. Знаете, че не можем да приложим конвенционални мерки тук, защото тези предприятия имат достъп най-вече до банките и затова трябва да регламентираме начина за достъп до капитал. В САЩ ще процедира по малко по-различен начин. Ние казваме на банките, защото имаме достъп до банките, а не до пазарите, да направят това, което вие ни приканвате да предприемем. Неконвенционални мерки и лихви, промени. Всичко това се прави не Всичко това се прави за реалната економика. Казваме на банките, че ако имат нужда от повече капитал, трябва да се възползват от това, което са заделили правителствата, нов капитал, ако е възможно. В момента Нашата оценка показва, че 55% от капитала, заделен от правителствата за рекапитализация, вече е използван, но 45% още не са. Така че винаги има възможност да се действа допълнително, винаги има възможност да има директен достъп до пазарите и директни мерки свързани с пазарите. Но ние казваме на банките да направят необходимото. Изключително важно е да се действа, да има последващи действия. Концепцията е следната. Искаме да има силен морален ангажимент по отношение на борда за системния риск. Както казах на колегите, трябва да се участва активно в този борд. Не става въпрос за ЕЦБ. ЕЦБ активно допринася за успеха на малките предприятия. ЕЦБ има отговорности, които са много тясно преплетени с отговорностите на борда за системния риск, но те не се припокриват съвсем. Така че всеки трябва да прави а, своето. И така, следващия оратор, малко изоставаме с времето, каза председателката, моля. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че отново сте тук. Имам следния въпрос. ЕЦБ много добре изигра своята роля, даде възможност на банките да се рефинансират и то преди всичко след историята с Лейман Брадърс и пресъхването на междубанковия пазар. Но до сега кредитите не се отразиха чувствително, т.е. предприятията и е, потребителите не можаха да усетят кредитът и процента, който цитирате, а растеж без кредити не може да има. За какво бяха до сега тези кредити? Имам впечатлението, че с тези пари банките си купуваха някакви държавни ценни книжа или други ценни книжа, с което предоставяха всъщност кредити на държавите и обогатяваха себе си. Мисля, че по този начин се даваше възможност на банките за диви спекулации на пазара. Не смятате ли, че Европейската централна банка би трябвало да определи по-рестриктивни критерии по отношение на този вид финансиране, особено за кредитите с дългосрочен падеж. Благодаря за този въпрос. Посланието към банките винаги е било едно и също от страна на Европейската централна банка. Вече казах какво правим в областта на валутната, на, е, на валутната политика. Това го правим не защото ви намираме красиви, а защото искаме да ви улесним, искаме да финансираме економиката. След като 77% на МСП казват, че а, имат положително решение на молбите си за кредити. Извинявайте, 47% не бих казал, че това е негативна констатация, така че положението не е толкова лошо, колкото вие го очертавате. Все пак трябва обаче да знаем какво искаме и това се опитваме да правим като Европейска Централна банка. Правим много неща аз дойдох тук в качеството си на председател на Европейската централна банка, но от това се отнася и до централните банки на 27-те страни членки. А, самите правителства взеха определени решения, които бяха необходими, за които ги бяхме помолили, защото имахме а, системен проблем с ликвидността, ликвидността в системата – а, платежоспособността на системата е нещо върху което не можем да влияем. Единственото ни влияние, единствената ни възможност за влияние е върху дългосрочните и средносрочните кредити. Банките дадоха рамо, т.е. държавите дадоха рамо на банките не защото ги намират красиви, а защото разбраха посланието ни. Просто сме в условията на пазарна економика и би било голяма грешка да се опитаме да заемем местата на банките като правителство в едно пазарно стопанство. Трябва да има децентрализация, иначе светът, в който живеем, би бил друг. Но тук игра... трябва да изиграе своята роля и морала. Uh, Благодаря. Волкан Клинц. Господин председателю, споделя мнението ви, че има признаци за подобряване на ситуацията. Аз като либерал от Германия Искам да добавя, че вчерашният резултат от изборите за Бундестаг е една от причините, които ме правят оптимист – така че наистина има основание оптимистично да гледаме към бъдещето. Лорд Търнър от другата политическа група направи някои неконвенционални предложения за подсилване на финансовата система. Между другото предложи да се дефинира и максимален лостов фактор, както и минимална депозитна квота и така нататък. Вие след като има такъв борт за системен риск, смятате ли, че негова задача ще бъде да обсъжда и подобни предложения или смятате, че това ще е задача единствено на надзорните орган, на надзорния орган, докато борда ще се занимава единствено с констатиране и идентифициране на системния риск. И във връзка с това следващия въпрос. Смятате ли, че е разумно да се създаде международен кредитен регистър, който веднага да дава впечатление за това къде се намират рисковете, които иначе търсим с толкова мъки? <laughs> Както знаете по-добре от който и да било друг, институцията, която представлява ЕЦП, отчита всичко, което е важно в името на всичките ни граждани, на 330 милиона наши съграждани. Ще кажа само, че е важно да разглеждаме бъдещите рискове, извинете, борда, който ще се занимава с бъдещи рискове, като част от международно сътрудничество, защото много от концепциите за надзор в сферата на застраховането, банките, пазарите като цяло са създадени на глобално ниво. Между другото, много съм доволен, че надзорния орган на Базълския комитет между срещата на групата на 20 в Лондон и срещата в Питсбърг успя да стигне до консенсус как да се постига напредък на глобално ниво в сферата на банковия надзор. Като това бяха включени всички заинтересовани страни, включително и бързо развиващите се страни. И в Питсбург беше засилено това движение към по-добър надзор. Ние трябва да разгледаме какво се разбира под надзора на макро ниво с цел благоразумно управление, така че да се подобрят съответните марки, кои, мерки, извинете, които да отчитат отговорността на органите. Както знаете, състава на този борт предполага, че и трите надзорни органа в Европа ще бъдат представени то със своите ръководители. Разбира се, все още е твърде рано да се каже какво точно ще бъде направено. Ние не трябва нищо да изключваме предварително. Трябва да вършим онази работа и да изпълняваме онези задачи, които изникват пред нас. Разбира се, бордът също така ще издава предупреждения и ще формулира препоръки разбира се, той може да се опира върху препоръки. Аз не бих искал да се ангажирам с някакви изявления, свързани с предложения. Що се отнася до съотношението между собствен и заемен капитал? Част от глобалния консенсус е, че трябва да се работи върху това. Разбира се, ние имаме изискванията на Базел 2, капиталовите изисквания и тези изисквания са основани върху претеглените рискове. Но, освен това, ние работим върху съотношението между собствен и заемен капитал. И това е изискване, което трябва да бъде основано върху риска, но в някои изключителни случаи това съотношение може да бъде и различно. И това е част от една глобална тенденция, по която ние работим. И ще продължим да работим много активно и по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Обикновено се занимаваме с управление на кризи, които са отминали. Като казваме, че се подготвяме за следващата криза. Важно е нашата надзорна система да престане да прави грешки. И за това имам връзка, е, въпрос във връзка с Европейския борт за системен риск. Интересуваме колко голям ще е този орган, какъв ще е неговият състав, колко души ще седят в него и как ще вземат решение дали има системен риск или не. В, в Федералния резерв, например, се каза, че има системен риск, но директорът на банката на резерва каза, че нямало риск и въобще възникна спор. Как ще се решава кога има и кога няма системен риск? Втори въпрос. Какви правомощия ще има този орган в аварийни ситуации? защото имаме проблем с европейски и трети страни. Ето в Великобритания възникна такъв проблем примерно Бенка в Ингланд би могла да каже не ги слушайте тези от борда, правете каквото казваме ние. В предложението има едно изречение, което звучи малко странно и комплексно, но все пак ще ви го прочета. Ще ви го прочета на английски да приеме като последна инстанция решения, пряко насочени към финансови институции в сферата на общностното право, пряко прилагани към намаляване на последици от кризата с преки последици за пазара. Може би ви, господин председател, бихте могли с обикновен английски язик да обясните какво се има предвид. Да, разбира се, вие ме питате мен, но ние не сме онези, които формулираха всичко това. Това, което ние казваме, че ние сме готови да участваме в един орган, който ще бъде сметнат от Европа за подходящ да се справя с системния риск. Затова не ни задавайте въпроси, които трябва да бъдат отправени към Европейската комисия и може би към съвета. В случай, че ще има съвместно решение да ви кажа какво съм разбрал, то това е следното. Първо, управлението на централните банки на 27-те държави членки, това е нещо, което се състои от 27-те държави членки. Това не е съветът на евросистемата, който се състои от 16 държави членки, това е съвет, който се състои и от 27 държави членки и той ще състои не само от губерньорите на централните банки и заместник-председателят, но също така и трима ръководители на надзорни органи и представител на Европейската комисия. Те ще обсъждат като един съвещателен орган, орган, който ще има и стратегически задачи, ще разглежда възможностите за осигуряване на средно и дългосрочно ниво на стабилност възоснова на своята възможност и способност за дългосрочно и средносрочно планиране, този орган ще дава препоръки. Този орган няма да замества органите за надзор, е, било публични или частни. Но този огън ще се отчита пред вас, ще решава дали да издава препоръки или не. Разбира се, този орган ще има своето влияние. И ние очакваме, че последващата дейност ще бъде спазването на тези мъдри препоръки това, че те ще бъдат последвани от действия. Но отново този орган няма да замества органите, които трябва да взимат решения. Господин Ван Игълт. Господин Трише, щастлива съм, че отново ви виждам. Имам въпрос. Е, Имам въпрос във връзка с извънредните мерки на ЕЦБ. Приехте гаранции, които в нормални времена биха били третирани като съмнителни. И интересуваме, защото видях данните на годишния ви отчет за 2008 година, колко е голям делът за 2009 година на необезпечените а, гаранции, които сте приели от частни банки и какви са последствията от ваша гледна точка за банките, ако оттеглите своите гаранции, т.е. когато изтече срокът на извънредните мерки. Интересуваме преценката ви за стабилността на банките в момента, в който се отменят извънредните банки? И накрая, поради големия размер на тези гаранции, какво би станало, ако настъпи голяма част от рисковете, още повече, че а, тези гаранции, според данните, с които разполагам, надвишават собствения капитал на ЕЦБ. <clears throat> На първо място, нека да спомена отново това, което вече казах. Още преди началото на бурята, на 9 август 2007 година, ние в ЕЦБ приемахме не само ценни книжа, а и всякакви други гаранции, например гаранции подкрепени чрез активи, като допълнителна гаранция, дори заеми, ние бяхме в ситуация, в която разполагахме с рамка за гарантиране, която беше по-широка. Имахме някои неконвенционални мерки, но в сравнение с началния момент е, това не беше широко застъпено. Какво се случи? По очевидни причини с е, развитието на кризата от септември миналата година насам, банките искат да предлагат много повече такива частни гаранции от обществените гаранции, които приемаха преди. Напълно съм съгласен, че прилагането на тези изключителни нестандартни мерки, които вече прилагаме, ще изискат да има прогресивно поведение и разпоредби за дейността на банките. Днес знаете, че има възможност за рефинансиране, на някои е, е, инструменти в рамките на цяла година или 6 месеца. В началото на кризата периода беше само 3 месеца, не 6 месеца или една година. Това отново е част от понятието за напускане или излизане, напускане на механизма за подкрепа. Когато дойде времето, той ще трябва да се приложи. Ние публикуваме данните си официално, така че не искам сега да ви отъкчавам с конкретни цифри, но мога да кажа, че вашия въпрос е напълно уместен. Йорген Клут. Yeah, ich... Е, Благодаря за това, че ми дадохте думата. Искам да се върна и аз на споменатия лорд Търнър, който направи и друго едно публично изявление, което хвърля друга светлина върху причините за финансовата криза. Той разкритикува глобалните финансови сделки и глобалния финансов пазар, като каза, че финансовият сектор е прекалено раздут нещо, което може да се разглежда и като последствие от погрешна политика на разпределение в нашето общество. Та моят въпрос към вас е вие като председател на ЕЦБ как преценявате нещата? Виждате ли възможност за свиване на финансовия сектор до нормални размери? Защото това би било последствието от казаното от лорд Търнър. И от друга страна, виждате ли в първичното европейско право въобще да има възможност за провеждане на такова свиване на финансовия пазар? Лорд Търнър, например, се изказа за въвеждане на определен данък, Тобин данък, който да създаде предпоставките за това, но има ли в първичното европейско право правно основание за това? И още нещо. На Г20 този април в Лондон заместник министър на финансите на Китай направи предложение доларът да се замени като разплащателна единица не с еврото, а да се въведе друга обменна валута някаква с специални права на тираж. Повдигнахте няколко много важни въпроса. Искам първо да кажа, че аз тълкувам станалото последния начин – Станахме свидетели на крехкостта на системата от световни финанси. И като последица от това, крехкостта на финансите на ниво Европейски съюз, на всички органи, които съставляват световната економика. Това е нещо, което трябва да бъде коригирано. Не можем да приемем да живеем в свят, който е толкова крехък отсъства силата. Затова трябва да проведем реформи. И аз си мисля, че както при много заболявания, трябва да се прилагат комбинации от лекарства. Голяма грешка ще е да се сочи с пръст някаква част от световните финанси. Ако се обвинят за кризата инвестиционните банки, финансовите институции, финансовите банки или агенците за кредитен рейтинг, то тогава вие пощадявате останалите институции. Всичко трябва да се промени. Всичко трябва да се поправи. И това всъщност правим. Поставихме под въпрос методологията на световно ниво, на световно а, ниво, на ниво появяващи се економики, утвърдени економики. Всичко трябва да се промени. Крехкостта е характерна черта на самата система. По отношение на данъка Тобин, аз съм против против този вид данъчно облагане. Не искам да навлизам в подробности, но аз съм против. По отношение на долара, искам да кажа, че в настоящото положение е от изключителна важност в а, Регулаторната рамка, свързана с нивото на световната економика и световните финанси, да имаме силен долар. Същото искат и органите в САЩ и Тим Гайтнер, председател на, на Тим Гайтнер, е, министър на финансите на САЩ, каза, че силният долар е изключително важен. Благодаря. Следващия оратор. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Трише, за вашето време. От 30 години съм работил в различен вид в финансовите услуги и се радвам да видя един по-различен поглед. И политиците, разбира се, в повече, че в по-голямата си част са економически не особено грамотни. Но ние всички ние разбрахме, че след като се срина Лиман Брадърс, започнахме много лесно да обвиняваме банките. Обаче аз искам да кажа, че тази промяна започна от американските политици, които приеха закон за реинвестиции в общността ние като че ли не чуваме, че това беше основната част на политическото инженерство от най-лошия вид. И банките подхванаха това, извлякоха печалби от това, изпомпаха парите на данокоплатеца и политиците не направиха нищо 10% е увеличението на заплатите, току-що гласуване от финансовия надзорен орган в Обединеното кралство. И мисля, че не трябва много да се вслушваме в това, което казва лорд Търнер, ръководител на надзорния орган в Обединеното кралство. В Австралия и в Канада нямаше такива проблеми, защото регулацията там е много различна и не става дума само за попълване на формуляри и отчитане на дейност. Благодаря ви. Както вече казах, аз разбирам, че глобалните финанси, мисля си, че не следва да сочим с пръста определена страна или определени хора, защото глобалните финанси оказаха много крехки показаха липса на каквито да било съпротивителни сили. Ще кажа, че когато определяме какво трябва да се направи, става ясно, че националните системи които са доказали своите съпротивителни сили, трябва да бъдат проучвани много внимателно, защото могат да се извлекат много полезни изводи. Бих повторил това, което вие казвате. Трябва да видим какво се случва в Канада и трябва да кажем, че канадският подход към финансовата система е показал много силни страни, така че трябва да извлечем важни полки за нас. Наистина Канада може да служи за пример, когато търсим страна, в която наистина има устойчивост на финансовите системи. Да, заповядайте, колега. Госпожо председател, господин председател, бях много впечатлен от това, което ни обяснихте за Европейския борт за системен риск и особено за начина по който и Европейската Централна банка и вашият заместник ще участват в работата на този борт. А, през последните седмици научихме, че можете да отправяте предупреждения и препоръки. Та въпросът ми е възможно ли е да настъпи ситуация, в която тези препоръки или предупреждения се окажат погрешни и какви са последствията от това от една страна и каква е връзката между тази дейност и целта на ЕЦБ да провежда независима парична политика. Виждате ли тук конфликт на интереси? Това е единият ми въпрос. Втори въпрос. Преди да стана депутат, самият аз работих 15 години в финансовия бранш. През последните месеци в цяла Европа се водеше дискусията за това, що е систем, важен за системата институт. До сега никой не е отговорил на този въпрос. Може ли председателя на ЕЦБ да помогне? И трети въпрос, знам, че трябва да приключвам, се отнася до така наречените държавни фондове извън еврозоната. От ваша гледна точка през последната година и половина тези държавни фондове допринесоха ли за стабилизиране на международните финансови пазари? Благодаря. Thank you. Thank you Благодаря ви. Както вече казах, да, бордът ще се състои от редица членове. When също така ще има и наблюдатели, когато е необходимо и те ще представляват различни надзорни органи. Разбира се, няма да има конфликт на интереси, защото ЕЦБ се ръководи от договора от Маастрихт. За нас това е светиня. Както казах в края на уводното си слово, това е е нещо, което определя нашия мандат. И що се отнася до макронадзора, то едва ли бордът ще казва нещо принципно различно от това, което ние казваме. Например, за необходимостта от структурни реформи. Разбира се, този борт няма да бъде същия орган, но той може да, функционира. Също така ние искаме изпълнителния орган, т.е. борда, да издава препоръки. Когато ние обсъждаме с вашата комисия различни въпроси, много често а, се отговарям на въпроса за структурните реформи, дали сме прави или не, когато предприемаме такива структурни реформи в една или друга сфера, аз се стремя да отговоря максимално добре и това отговаря на това, което ние правим. Що се отнася до важни за цялата система финансови институции, според мен това е въпрос на преценка. За съжаление имаме примери на големи финансови институции, които са важни за системата – когато правителствата от двете страни на Атлантически океан решиха да избегнат сривове, защото са сметнали, че определени институции са твърде важни за функционирането на системата. Ние знаем, че едно единствено събитие може да предизвиква много други събития в целия свят, като синхронизира процесите за вземане на решения в най-различни страни, в финансовия сектор, в други сектори. Виждаме, че тук се реализира понятието важно за системата събитие, но разбира се, според мен това е въпрос на преценка. Вие доколкото разбрах, ми зададохте въпроса за държавните инвестиционни фондове. Те продължават да имат своята роля, но на този етап не бих могъл да дам никаква преценка. Афредо Полони, заповядайте. Благодаря. Е, Господин Трише, Въпросът ми е свързан с инструментите за регулиране. Съществуват три органа. Питам се, как се стигна до съществуването на единна валута на Европейска централна банка? Ами чрез голям демократичен процес, който даде автономия на ЕЦБ. И сега чета новите регулаторни разпоредби, където пише, че, и, че управ, управителният комитет на фонда на Европейския борд за системен риск, че в този комитет не влизат а, а, директорите управителите на националните банки. Dei supervisori. E quindi le domando, signor governatore. А, сега, членовете е, управителите на банките се посочват от членовете на борда, а не от парламента. А, не, не трябва ли да се дадат повече гаранции за макро и микронадзора? Според мен а, този борт трябва не да отслабва, а да а, укрепва ЕЦБ. Тоест, той трябва да бъде подотчетен на Европейската централна банка. Следователно, правителствата, гражданите трябва да имат повече възможност за участие в вземането на решения, а не само органи и надзорници. Uh, Ако добре съм ви разбрал, вие говорите основно за предложението, което се прави на ниво микронадзор – активно работим по това предложение. Както и вие казахте, ние не участваме пряко, но ще трябва да дадем нашата позиция по отношение на обичайния консултативен процес, така че активно работим и проучваме предложението за микронадзор. Ние най-вече се занимаваме с макронадзора, защото от самото начало това ниво е нивото, в което участваме. Мисля, че всички бележки, които правите по отношение на микронадзора и органите, които се занимават с това, са доста уместни. Ще изчакаме да видим какво е решението на управителния съвет на ЕЦБ. Той ще трябва да вземе това решение. Както и вие казахте, Председателя на ЕЦБ не е част от нещо, но не разбрах точно какво имате предвид. Не е част от какво. Може да не е част по силата на новия регламент. Отново говорите за микронадзора. Изрично беше предложено от групата Ларозие това. Това не беше позицията на голям брой евродепутати. Те казаха, че трябва да се участва от ЕЦБ на ниво микронадзора, но това си остава прерогатив на групата Ларозие. Комисията и съвета. Естествено, вие ще трябва да вземете решение, да решите какво да се прави, но като цяло от известно време насам решението е взето. Ще трябва да обмислим нещата и да дадем отговор на вашия въпрос от името на управителния съвет, защото това е процес на консултации все пак. Госпожо председател, господин председател, вземам повод от последните ви думи в директивата за банките Европейския парламент много ясно казва, че искаме да има интегриране на надзора. За сега на мен не ми е достатъчно това, което предлагате до тук. Още повече, че казахте, че имаме глобална структура на финансовите е, услуги, а нямаме глобален финансов надзор в Европа. Така че не сме напреднали достатъчно. Съгласен ли сте с мен? На второ място прогнозируемостта и процикличността. Какви разходи породи процикличността по отношение на собствения капитал и правилата за финансиране. Това ще е и тема за дискусия тази есен. И трети въпрос. Проблемът, казахте вие, е свързан с структурата, а не с отделния продукт. Посочете ми един структурен проблем, който, с който трябва да се преборим – и последният ми въпрос стратегия по отношение на дълговете и инфлацията. Дълговете също могат да доведат до инфлация, не само олекотените пари. Каква роля според вас трябва да играе политиката по отношение на дълговете за намиране на изход? Благодаря за вашите въпроси. По първата ви бележка ще кажа следното. Онова, което се опитваме да постигнем на световно ниво и което за щастие беше взето като решение на ниво G20, една група, която включва както новопоявяващите се економики, така и развитите страни, е следното. Трябва да имаме общи принципи. Имаме нужда от равнопоставеност, имаме нужда от система, която да е доста стабилна, да има съпротивителни сили и да има една система, която се предлага и прилага навсякъде. Знаете, че това беше теория на стария базелски комитет. Тя беше създадена по времето на ужасната криза, на която станахме свидетели през 80-те години. Кризата с суверенния риск. Така че тази необходимост си датира отдавна. Да имаме един набор от принципи за гарантиране на сигурността на световно ниво. Дали този набор се прилагаше или не е отделен въпрос, но мисля, че сме се придвижили доста напред по отношение на прилагането на тези едини принципи на световно ниво. Ако искате да има един орган, който да отговаря за прилагането, то тогава вече говорим за нещо друго, защото може да има цяла поредица от а, органи, които да искат да се намесят тук. Много добре знам каква е вашата позиция. Вие откровенно я казахте тук. Бих казал, че на пръв поглед е добре да има единен орган в Европа, който да се грижи за макронадзора, но това не беше направено като предложение. Според мен е много малко вероятно това да се случи, като се има предвид каква е позицията на различните страни на този етап. Разбирам, че това не ви харесва, само, че то си е факт и така ще бъде. Изключително важно е, с оглед на това, да гарантираме, че в рамките на Европа се прилага един набор от принципи, една и съща директива, по един и същи начин, на ниво всяка една държава членка. По отношение на стратегията за излизане от настоящите мерки. Е, вие ми казвате, че трябва да излезем не само от нестандартните мерки, но и да прилагаме една обща политика, финансова парична политика. Искам да ви кажа, че ще направим всичко възможно, за да можем да убедим гражданите и вас в частност, че може да ни имате доверие и ще гарантираме стабилност на цените в средносрочен и дългосрочен план. Това, между другото, правим от самото начало на създаването на еврото. През първите 11 години от неговото съществуване ясно се вижда, че ние отговорихме на възложения ни мандат. И аз и колегите ми сме Горди се с това. Когато дойде съответното време, когато имаме необходимата дефиниция за стабилност на цените под 2, но около 2, то тогава ще предприемем необходимите мерки за излизане. Благодаря. Следващия оратор. Господин Трише. Подобно на колегите, искам да ви благодаря. Благодаря за това, че отделяте внимание на нашите заседания и нашите въпроси. Моя въпрос засяга фискалната политика. Обикновено в тази политика лявата ръка трябва да знае какво прави дясната. По отношение на наблюдението, казахте, че сега не е време да се изоставя стратегията за помощ. И ние сме съгласни. По отношение на насоките за еврозоната обаче, те са малко по-размити. Комисията от една страна казва, че не е време да се откажат а, финансовите стимули, да не се променят те, да не се увеличават, но и да не се намалят. В същото време обаче се отслабват процедурите свързани с а, финансовата дисциплина, не трябва ли това решение да се взима на основа всяка една държава членка, когато тя вече е намалила своя дефицит? Благодаря. Искам да кажа, че напълно подкрепяме комисията в нейната толкова трудна задача да гарантира, че пакта за стабилност и растеж се прилага както трябва. Задачата е сложна, но и важна. Тук става въпрос и за доверие, в крайна сметка. Ако нашите хора, нашите граждани, инвеститори, компании нямат усещането, че финансовото положение е добре контролирано в средносрочен и дългосрочен план, няма да можем да осъществим онова възстановяване, към което се стремим. Искам да кажа, че посланието на комисията, което напълно подкрепяме, е следното. На ниво еврозона и като цяло започването на процеса към връщане към нормалното, на връщане към нормалното, ще бъде когато започне възстановяването. Комисията казва това и ние напълно го подкрепяме. Някои страни за това ще бъде през 2011 година. В а, други страни има сериозни проблеми с а, дефицита като процент от БВП. Това оказва влияние върху спестяващите, върху пазарите, върху спредовете, върху доверието на потребителите. Аз обаче си мисля, че няма противоречие тук. Няма противоречие между това да се върнем към система, която а, има добър надзор и началото на възстановяването. Отсъствието на предпазните механизми, всъщност, за които говоря, създаде драмата. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, скорошната стабилизация на еврозоната и надеждите за възстановяване на растежа вдъхват оптимизъм и на страните, които те първо ще се присъединят към еврозоната. Но, както вие знаете, дефицитът в повечето държави членки на еврозоната ще надхвърли 3%. В някои държави правителствата предвиждат този показател да достигне 18%. И по какъв начин това отговаря на мастерските критерии? В новите държави членки кризата до голяма степен е последица между диференцираните подходи към еврозоната и не еврозоната какъвто е случай с, случай с асиметричната ликвидност и банките майки и съответните им дъщерни поделения. Какви допълнителни мерки според вас са необходими, за да бъдат подпомогнати новите държави членки при влизането им в еврозоната? И кои са лекарствата, които бихте предписали в тази ситуация. Благодаря ви. Благодаря ви. Разбира се, влизането в еврозоната е въпрос на стратегическа воля политическа воля в най-благородния смисъл на думата. Винаги съм казвал, че онези, които са в еврозоната, влязоха в нея възоснова на широк многопартиен консенсус. Т.е. не става дума само за консенсус между различни страни, но и е консенсус между различни политически партии. Това е първата ми бележка. втората ми бележка, разбира се, че да, имаме критерии, разбира се. И много е важно също така тези критерии да бъдат спазени, за да се влезе в еврозоната. Разбира се, централните банки трябва да бъдат колкото се може повече отворени към сътрудничество. И за това на всяко тримесечие имаме заседания на управителния съвет на ЕЦБ, поддържаме постоянни контакти, предоставяме техническа помощ от всякакъв вид в рамките на Европейския съюз. И разбира се, ще продължим да си сътрудничаме много активно ние интензифицирахме това сътрудничество, защото трябва да осъществяваме сътрудничество на нивото на 27-те страни и тук особено важен ще бъде борда за системен риск, защото ще трябва да се определят рисковете на нивото на всички 27 държави членки. Що се отнася до еврозоната, то тя е първият клиент и прав доставчик И самият факт, че ние си стоим на краката си е много важен. Let's, let's to, uh, И разбира се, ще положа всички усилия за това ЕЦБ да подпомага доброто развитие на Европейския съюз. Разбира се, всички 27 държави членки са добре дошли в еврозоната. Разбира се, те за тази цел трябва да спазят необходимите условия. Господин Шмидт, благодаря ви. Господин Трише. Аз, Аз бих искал да разбера последиците от този документ. Предложението от комисията, публикувано миналата седмица, ще ви помоля да ми обясните за какво става дума, господин Трише. Препоръките на борда за системен риск не са правно обвързващи. Те се насочват към определени органи и ако тези препоръки не са спазени, какво се случва тогава? Няма ли опасност, че органът на извинете, авторитета на борда ще бъде сринат, ако препоръките му не се спазват? Вторият ми въпрос е, изцяло съм съгласен, че еврозоната е котвата, опората в тази криза – И за това, що се отнася до този нов борт за системен риск, там вие можете ли да кажете дали няма да бъде опасност за авторитета на ЕЦБ? Ако ЕЦБ не е начало на Европейския борт за системен риск. Не ви питам за личности, питам ви за авторитета на ЕЦБ. И последния ми въпрос е свързан с въпросите вече зададени от някои колеги. Вие казахте, че Европа е станала по-обединена след тази криза. Но можем да кажем, че Европа е по-разединена. Имаме страните от еврозоната от една страна и всички останали, ние всички останали от другата страна. Дали не смятате, че тълкуването на критериите трябва да бъде малко по-гъвкаво? Благодаря ви. Благодаря ви. По първият въпрос, който е много важен, ще кажа следното. В текста, както следва, се казва, че става въпрос на преценка дали препоръката на борда се отправя публично или не т.е. самите препоръки ще бъдат предмет на преценка. Но и публикуването на тези препоръки също ще бъде въпрос на преценка. Смятам, че упражняването на такава преценка ще реши част от вашите съмнения, защото вие задахте въпрос, ако има препоръка в основа на принципа спазва или обясни и ако препоръката не е спазена, то съответната институция ще попадне в по-трудна ситуация. Като под съответната институция се подразбира борда. Но ако вие обмислите, че дори препоръките ще водят до отрицателни резултати, мисля, че просто няма смисъл от съществуването на такъв орган. Но искам да отговоря на вашия въпрос, като кажа, че препоръките могат да бъдат публични, но в някои случаи те могат да бъдат ефективни, точно защото не са разгласени. Що се отнася до председателя и заместник председателя на борда за системен риск, то вече нещата са ясни. То те ще бъдат представители на Генералния съвет на ЕЦБ, т.е. те ще бъдат колеги. Мисля си, че това е най-добрият отговор, който мога да ви дам. ЕЦБ може да поиска да промени предложението. Да, това е едно предложение, което аз смятам за добро, защото имаме 27-те държави в Генералния съвет на ЕЦБ. И бордът оперира на нивото на 27-те държави членки, а не възоснова на еврозоната или не еврозоната, взети и по-отделно. Мисля си, че това беше идеята изказана на Европейския съвет. Не мисля, че ще бъдем полезни на Европа, ако променим критериите. Влизането в еврозоната не е нещо, което вие правите, за да избегнете криза или да предотвратите трудни времена. Не, това е решение, което вие взимате, което е много важно –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 Огромно удоволствие за мен да ви слушам. Вие отговорихте вече на един от моите въпроси. Другият ми въпрос е, смятате ли, че критериите за сближаване а, трябва да бъдат спазвани и ви вече отговорихте за това? И това е глас, който се чува не само в новите държави членки. Хората подлагат под съмнение рационалността и достатъчността на критериите. Дори в старите държави членки се изказват такива съмнения. Въпросът ми е следния. В страните, които искат да влязат в еврозоната, много често се казва, че това е предизвикателство, това е ограничение за страните, че няма обща политика, която да им помогне да влязат в еврозоната. Смятам, че възможността да се влезе в еврозоната позволява на страните да се развият, особено във времена на криза. Може да се зададе въпроса дали Европейската комисия има намерение да създаде дългосрочна стратегия за разширяване на еврозоната. И ако да, какво ще кажете вие? Какво ще каже ЕЦБ за такава стратегия? Благодаря ви. Аз водих преговори за Мастрихския договор с моите колеги. Ние отчитахме, че трябва да сложим началото на еврозоната с 6 или 7 страни за да може да имаме критична маса. По това време държавните глави смятаха, че може да е възможно да се въведе еврото само в две страни. Просто беше взето решение, че трябва да се започне. Преди 2000-та година това беше решено в Мастрих. Дори решението беше, че и две страни са достатъчни. Ние започнахме с 11 с 11 страни, което беше фантастично. И доказателството, че еврозоната обхвана много повече страни, отколкото беше предвиждано в процеса на преговорите. След това много бързо страните станаха 12, днес те са 16, включително две бивши комунистически страни. Те са в сърцето на еврозоната – отново, това не е някакъв затворен клуб и не трябва да бъде така. На всяка отделна страна реши да влезе в еврозоната. Защото страните сметнаха, че са готови. Те сметнаха, че искат да споделят обща съдба. Имаш такова усещане. И разбира се, бяха изпълнени критериите. И отново ще кажа, 16 страни. При положение, че започваме с 11, имаме голямо увеличение. Това е едно истори... историческо явление. От гледна точка на историята това е забележително и ние ще продължим да разширяваме еврозоната. Ние трябва да я разширяваме, разбира се, възоснова на сериозна подготовка. Госпожа Дьори, благодаря, госпожо председател господин председател на ЕЦБ и аз идвам от страна, която не е член на еврозоната. Ние сме част от останалите. За съжаление, ние бяхме първата страна, която изпита сериозна нужда от финансовата помощ на Европейския съюз с оглед на финансовата криза. Всъщност това се дължеше на сбърканата ни економическа политика. Не го отричам, така стоят нещата. Ние не сме прескочили трапа още. Банките не искат да дават кредити. Нямаме големи рискове да се придвижим напред в това отношение. Получаваме горчив опит сега като управляваме последиците от кризата. Както ви казах в началото, принципа на рав... равнопоставеността не се прилагаше достатъчно добре, когато управлявахме последиците от кризата. През октомври 2009 година Националната банка на Унгария поиска одобрение за слоп от страна на Европейската централна банка и ние не получихме това одобрение. Швеция и Дания го получиха. Това е пример за погрешно третиране, за неравнопоставено третиране. Вижда се, че дори членове, които са извън на еврозоната, не са третирани равнопоставено. Един въпрос по отношение на създаването на Европейската централна банка. Тогава се каза, че проблемите на страните от Централна и Източна Европа ще бъдат вземани предвид в Унгария. Онези, които са взели заеми в чуждестранна валута, имат сериозни проблеми. Смята ли Европейската Централна банка да направи нещо по въпроса? you have asked a question. The last question was on the ESRB. Последният въпрос засегна Европейския борд за системния риск. Правилно ли съм разбрал? Не разбрах. Всъщност беше хем въпрос, хем молба. Когато се създаваше Европейския борд за системния риск, се казва, че ще се очитат интересите на всички държави членки, само че това не става според нас. Искаме да се прави по по-добър начин. Мисля, че централно европейските и източно европейските държави трябва да бъдат а, третирани както трябва и по добър начин, защото специално за Унгария има много лица заели в чужестранна валута и те имат сериозни проблеми. Жан-Клод Трише. Нека да кажа, че когато ставаше въпрос за най-наболелите, най-важните неконвенционални мерки в рамките на еврозоната, казахме на нашите банки, на техните филиали в Централна и Източна Европа, че трябва да продължат да предоставят ликвиден капитал – в Централна и Източна Европа. Посланието беше пределно ясно. Това беше начин за подпомагане на вашата страна и на други страни, макар и да не беше толкова видим като помощ. Имаме двустранно споразумение с Централната банка на Унгария, за да улесним трудното положение на Унгария – Казвате, че е, борда ще е институция на 27-те държави членки, напълно сте права, ще трябва да се очитат е, ситуацията във всяка една държава членка. По отношение на заемите в чужда валута, една от трудностите, която споменавате, това е типичен е, въпрос за разглеждане на ниво 27 държави членки Европейския борд за системен риск. Карл. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми председател от Трише, за мен е огромно удоволствие да се обърна към вас днес. Съгласен съм с вашето изказване, че изключителните времена изискват изключителни мерки. Вашето решение за засилване на подкрепата за кредитите се приветства. Същото въжи и за подготовката за стратегията за напускане на механизма на фискални стимули. Само, че исторически погледнато нивата на еврото са изключително ниски. През юни за първи път имахме дефлация. През август годишната дефлация вече беше 0,7%. Банките отпращат силни отрицателни сигнали към заемащите и доверието на потребителите, на заемащите е на много ниски нива. Мисля, че трябва да преценим ситуацията цялостно. Не трябва да забравяме кризата в Япония през 90-те години и последиците от намаляването на лихвите за економиката на Япония, искам ясен отговор относно опасностите да се тръгне по на, на долната спирала на дефлацията в Европа. На второ място знаем, че дефлацията е един от основните пречки пред възстановяването в Европа. Знаем, че липсата на доверие у потребителите е една от основните пречки. Смятате ли, че банките, които бяха спасени с пари на данакоплаците, трябва да предоставят кредити по по-лесен начин за потребителите? Как ще накарате банките да, да правят това, да се раздвижат? Благодаря. Първо, заявлението дефлация. Вече казах, че видяхме отдавна, че ще имаме инфлация Казано с термините на алгебрата ще имаме отрицателна инфлация, след това ще имаме положителна инфлация и всички участници в пазара видяха, че това се случи точно както ние казахме. Така че отново абсолютно ясно, че не се материализира рискът от дефлация в Европа. Мисля си, че сега това е ясно. Що се отнася до липсата на доверие, изцяло съм съгласен с вас. Доверието се изпари. На 15 септември миналата година доверието се изпари и трябва да положим всички усилия, за да вдъхнем отново доверие. И сред домакинствата, и сред фирмите, и сред всички, които взимат решения – ние се стремим да правим това чрез това да сме смели, когато е необходимо, включително да предприемаме, когато е необходимо, нестандартни мерки, но също да сме абсолютно категорични в заявката, че няма да се отклоним от основните ни цели и най-вече гарантиране на ценовата стабилност. каквато и да е сегашната ситуация с много ниската инфлация, в средносрочен, дългосрочен аспект, ние, разбира се, ще гарантираме ценовата стабилност и, разбира се, ние ще вдъхваме доверие. Благодаря ви. И последния въпрос от господин Бокрус. Имаме още само 5 е, минути, в които можем да ползваме преводачите. Нямам нужда от преводачи. Благодаря ви за възможността да поставя този въпрос, който ще продължи въпросите, свързани с макстриските критерии. Вие много ясно заявихте, господин Трише, че критериите за влизане в еврозоната трябва да бъдат запазени. Аз съм изцяло съгласен с вас, но стои въпросът. Дали последователността на тези критерии за сплутеността в еврозоната е решаваща. Някои казват, че очевидно кризата е променила мисленето по отношение на последователността на мастрихските критерии. Някои твърдят, че ни трябват критерии, свързани с състоянието на платежния баланс, защото има държави, които имат двоен дълг, защото има разлика между фискален дефицит и фискална задлъжнялост. Други казват, не, ние трябва да отхвърлим изобщо фискалните критерии, защото в момента повечето държави не могат да отговорят на тези критерии и в близко бъдеще няма да могат да отговорят на тези критерии. Какво мислите по този въпрос? Не ви питам като председател на Европейската Централна банка, но по-скоро като човек, който се занимава с паричната теория. Как смятате, че трябва да се процедира, за да се укрепи еврозоната? Аз не мога да разгранича едното от другото. Ще кажа само, че когато казах, че в управляващия съвет на ЕЦБ се придържаме към критериите, ние просто правим това, което казва самата комисия. И каквото също се казва, доколкото знам, повечето от заинтересовани страни, които не биха искали да предложат да се влиза в еврозоната и дори самите да влизат в една ненормална ситуация, в която няма достатъчно сближаване. При все това, съгласен съм, че критериите трябва да бъдат разгледани. Но трябва да разгледате и други елементи, които са свързани с доброто функциониране на економиката. И вие говорихте само за еврозоната, за рамките на еврозоната. Там имаме пакт за растеж и стабилност. Той е задължителен за изпълнение. В самата еврозона има санкции за неспазването му. И тези санкции могат да бъдат задействани от другите страни. Аз много внимателно следя разходите за производство на единица продукция в рамките на еврозоната. Защото това е важен показател за надлежното функциониране. Пакта за растеж и стабилност – е изключително важен за подходящото функциониране за всяка економика и особено за еврозоната. Благодаря ви. Много ви благодаря. Наистина видяхме ви, както винаги, в най-добра светлина. Много ви благодарим. Утре продължаваме работа в 9 сутринта. Ще имаме изслушване на госпожа Крус, комисар и господин Жан-Клод Юнкер. Благодаря на преводачите за това, че